Dear colleague, uh, we can, start. We are not so... Уважаеми колеги, можем да започнем. Не сме много бройни в залата, но трябва да започнем. Продължавам на италиански язик. non ci sono obiezioni, possiamo adottare il progetto di ordine del giorno. Ако няма е, никой против, нека да приемем дневния ред. Приемаме го. И така. Следващата точка. Приемане на протокола. Има ли някой желание да вземе думата? Не. Тогава преминаваме към езиковия език на превод. Е, френски, немски, италиански, английски, гръцки, испански, фински, чешки, естонски, унгарски, полски, словенски, български и румънски езици. За утре след обяд на, международно на заседанието съвместно на комисиите. Ще имаме всички официални езици, без малтийски и ирландски. Както обикновено, нашата среща се предава в интернет. И по първа точка по същество. Много важен доклад относно изпълнението ни на програмата Еразъм Плюс. Господин Милан Звер ще представи проект от доклада. Зная, че изключително голям обем работа е извършен с докладчетите в сянка. Имаше също така изслушване. И тук проблемът е в това, че парламентът подхожда към темата от различни перспективи. Като законодател е, ние представяме и наш многогодишен финансов план. Този доклад се появява в време, когато не сме сигурни точно какво е въздействието от всичко това. Защото преди две години и половина започна работа по този план, но докладът представлява един опит да се направи средносрочна оценка на работата. Или по-скоро това ще бъде ресурса, който ще използваме, когато правим 2017 година средносрочния преглед. Е, виждам как е структуриран предложения проект от доклад. Идеята е да предложим идеи за бъдеще, за периода след 2020 година. Както може би е, помните, 30 юли имаше обмен на мнение. Е, това е заседанието ни преди лятната почивка. Разисквахме темата с докладчика и с докладчиците в Сянка. Днес ще дам думата на господин Звер след което ще можем да изслушаме докладчиците в сянка и ако има колеги, които желаят да вземат думата също, ще има такава възможност. И така, кой би желал да вземе думата, много моля, дайте ми сега сигнал, а, а господин Звер, разполагате с 7 до 10 минути за вашето изказване, след което ще изслушаме и колегите и комисията. Заповядайте. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, колеги, гости. След е, година и половина заседания, конференции, консултации, след като получихме много писмени становища, след обмен с намнението с Европейската комисия, проекто проекта относно изпълнението на програма Еразъм Плюс вече е приключен и можете да се запознаете с него на 24 е, езика на сайта на парламента. В резултат на обединението на различните програми получихме тази програма. Нещата са сложни. Мнението на заинтересованите страни е различно, така че трудно може да се стигне до констатации. Изключително важно е, е да им се имат предвид е, ограниченията относно докладите за изпълнение и за това няма да навлизам големи подробности в е, своето докладване днес. Що се отнася до резултатите от разговорите с различните заинтересовани страни, с техните искания и изразени а, различни становища. Мога да кажа, че не бива да забравяме и предишните ни програми, е, например, младите хора в действие. Не бива да се сливат, е, бе изказано мнение, тези програми с е, Еразъм Плюс. Днес получих и становище на друга група от национални агенции, които казват, че старите имена Коменюс, Леонардо да Винчи и проче не трябва повече да се използват и на тях им харесва харесва новия вид на програмата и новото име. Така че има различни становища. Програмата е централизирана което означава, че повечето а, заявки се обработват в националните агенции и не в Брюксел. Но от друга страна, а, много а, от запитаните са за, на мнение, че е по-добре да има координирани действия, които да се контролират именно от Брюксел. И заедно с платформата Обучение цял живот и платформата за младеща, заедно с други неправителствени организации, които работиха в областта на образованието и спорта и обучението, създадаха така наречената коалиция Еразъм. От тях получих и други предложения относно начина по който могат да се усъвършенства програмата. НПО-тата имат различни тежнения, различни различни стремежи и а, в някои случаи се отличават от тези на комисията. Комисията има различна гледна точка. Това също а, отразява сложността на програмата, което се дължи на многообразието от различни участници в нея. Но, позволете накратко да ви запозная с констатациите от моя доклад. Еразъм по-скоро е успех е, за европейската интеграция, представляващ много различни възможности, но през първите две години и половина от изпълнението бе трудно. 40% е, увеличение в бюджета ще се почувстват реално през 2017 година а в някои части на програмата само 20-30% от кандидатите успяват. Много проекти се отхвърлят, защото няма достатъчно финансиране. Общата изпълняемост на програмата обаче се увеличава. Видимостта също на програмата а в някои отрасли обаче тази видимост намалява, а нивото удовлетворение се отличава по отделните сектори. Комисията желая да въведе опростяване при кандидатстването с цифровия вид, но 2014 година това не даде резултат. Много национални агенции и потребители срещнаха затруднение с онлайн регистрацията. Комисията през 2016 въведе някои подобрения, но има какво да се желае още относно подобряване на съществуващите инструменти. Освен това, потребителите са на мнение, че беше ръководството а, е, доста сложно за кандидатстване и неясно е в някои а, е, абзаци. И много от участниците се радват, че има обща сума при финансирането, което опростява процеса, но са на мнение, че самото изчисление на тези общи разходи не е справедлив метод особено когато става въпрос за ползватели от по-отдалечени региони. Много са на мнение, че това е прекрасна програма, в която може да се осъществи между секторно сътрудничество. Много потребители са на мнение, че Erasm Plus е, е програма за големите институции, за големите проекти и че не е достъпно за по-малките организации. Комисията откликна на тази критика и въведе е, разлика между големи и малки партньорства по мащаб в 2016 година. За да може програмата да бъде още по-успешна, трябва да продължим с е, разрешаването на техническите проблеми. Освен това е необходимо да се укрепи бюджета за следващия програмен период отделните функции за бюджета, обучение, образование, спорт трябва да останат отделни. В предстоящите седмици, госпожи и господа, възнамерявам да проведа поне още две заседания с докладчиците в Сянка. Имам добър опит с Кристина Обачка и други колеги. И е, надявам се, че ще можем да стигнем до добър компромис по темата и а, моля да имате предвид следното при вашите предложения за изменение. Това е доклад за изпълнение на първо място. И не ни позволява да променяме регламента относно изпълнението на програмата Еразъм. На второ място, исканията трябва да бъдат насочени към правителствата и съответните ведомства, министерствата, защото Именно те поискаха 2013 година децентрализирането на програмата, срещу което възражаваха много колеги и много хора. Всякакви промени ще бъдат подложени на, разбира се, преговори за следващия програмен период след 2020 година. Има и конкретни технически е, въпроси, които вече се разглеждат от Европейската комисия. Е, има, е, може би, смисъл да се включат някои от тях доклада, може би и не, но важно е да се очертае тези затруднения по-скоро в разискванията с комисията преди средносрочния преглед 2017 година. Очаквам да получа редица предложения за изменение. След вината на всичко това, моля председателя да увеличи срока с една седмица за внасене на изменение, така че 24 октомври да бъде този срок а също така и да отложим гласуването, нека то да не се провежда преди 5 декември. И благодаря на секретарията на Комисията по културни въпроси, особено Катя Валтер за нейния, нейната помощ. Благодаря и на всички колеги. Грация, eh, onorevole Сбер, e Благодаря, господин Звер. Разбирам, че сте работили в изключително приятна атмосфера в секретарията. Преди да се изкажете по тази точка, искам да кажа само, че сме приели да променим срока за внасяне на изменения до 24 октомври, а гласуването да бъде на 5 декември. И сега, докладчиците в сянка най-напред, след това всички останали колеги, които желаят думата. Малтезе. Заповядайте. Е, Такова и Малтезе след това. Такова. Okay. One, so. Разбирам, че пръв ще говоря. Това е голямо удоволствие за мен. Аз установих, е, че мога да говоря на а, шведски. Виждам колежки преводачки в кабината, така че бих могъл да премина народния си език. Уважаеми колеги, пархат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 може би е, преводният вариант на моята реч ще бъде по-добра от оригинала. Благодаря на господин Звер за много балансирания доклад, а също времено благодаря и за предоставената ми възможност да благодаря на Европейския парламент е, и на научният комитет за анализа, който подготви елементите, които допринесоха за нашата работа. Erasmus Plus on yksi näkyvimmistä EU-ohjelmista Euroopan kansalaisohjelman lisäksi Erasmus Plus on myös Нашата работа по Еразъм Плюс трябва да бъде по-видима за Европа. По-видими за обществеността, защото в момента е, в Европа се отправят много критики и съвсем не можем да твърдим, че е, те не са оправдани. Еразъм плюс наистина пожена успех. Нуждам се от повече правомощия, за да може да изпълним всички дейности по Еразъм Плюс. Призоваваме Европейската комисия да ни даде тази възможност, да ни осигури необходимите ресурси. За първи път имаме възможност да използваме единен подход – като той от своя страна ще има своята добавена стойност. А именно това беше и нашата цел. Доста неща могат да бъдат променени. За съжаление, банковия сектор съвсем не ни помага в това отношение, именно по отношение на изискваните гаранции за отпускането на заеми за студентите. Нещо, което трябва да премислим отново. Необходимо е също така да преразгледаме изискванията за кандидатите за програмата, да помислим за тавана на финансиране от страна на самите студенти. Понякога тавана е доста висок. Европейската комисия може да преразгледа и системата на изплащане на стипендии. Много често има организации, които работят на доброволческа основа в рамките на Еразъм Плюс. Ето защо се нуждаем от повече яснота, за да стане ясно кои са тези граждани, кои са тези граждански организации, кои са по принцип гражданите, които могат да участват в Еразъм Плюс и каква е точно структурата на тази програма. Необходимо е да доразвием също така и спортния елемент в Еразъм Плюс. Идеята наистина е отлична. В днешното заседание ще разгледаме един доклад, свързан с, с спорта, което е чудесно. Бих искал да внеса някои изменения, които са по-скоро с, с стилистична цел. Но наистина делото на господин Звер е отлично и бих искал още веднъж да го поздравя. Това е от моя страна и от името на Алде. Благодаря. Е, е, Благодаря. Видях, че колегата Либачка е тук. Малтезе също така. Ще дам думата. Заповядайте. Та комуникация ни е Благодаря, госпожо председател. Извинете ме, че закъснях. Преди да засегна темата във връзка с програмата Еразъм Плюс, бих желала да споделя едни тъжни новини с вас. Нощи полешкия режисьор Анджей Вайда почина. Предполагам, че сте разбрали вече. Мисля, че трябва да почетем памета на този велик режисьор, режисирал изумителни е, филми, някои номинирани и за наградата Оскар. И сега по програмата Еразъм Плюс. Поздравявам колегата Милан Звер за много хубавата работа по доклада. Уточняват се основните заключения във връзка с изпълнението на програмата – освен това се уточнява добри препоръки а, относно усъвършенстването на самата програма. Правят се и препоръки за бъдеще също така. Съгласна съм с докладчика, че в началото бе трудно на програмата, но междувременно комисията направи някои много добри промени по отношение документите, процедурата за кандидатстване, опростяване на кандидатстването в интернет среда. Обаче, въпреки всички тези подобрения, нивото на удовлетворение от програмата е доста различно в отделните сектори. И нашата група, социалистите и демократите, ще подкрепи препоръките на докладчика. Обаче, възоснова на информацията, с която ние разполагаме и сме събрали, ние ще направим допълнителни предложения за изменения, за да може да се упрости още повече системата за управление на проектите с по-голям акцент върху професионалната квалификация, повече информация относно възможностите за професионална квалификация, също така увеличено сътрудничество, по-добър обмен на добрите практики и също така ще искаме да има повече мобилност за хората с увреждания или в затруднено положение. Освен това, бихме е, желали университетските студенти да могат да бъдат по-мобилни и за това те ще имат нужда и от е, по-голяма финансова подкрепа, за да могат да търсят е, различни възможности в други страни. Ще обърнем внимание върху преодоляване на социалните неравенства и е необходимо наистина финансирането да отговаря на разходите за мобилност и живот в съответните страни. Също така въпроса с данъчното облагане е много важен на тези стипендии. Сега, важно е всичко това да бъде прието. Признанието все още е проблем не обхваща за съжаление, е, всяко едно форма на професионално обучение и квалификация. Освен това, между националните органи трябва да има повече координация, включително с е, а, изпълнителната агенция, базирана в Брюксел. Освен това, националните органи бихме желали да се ангажират повече по места относно опростяване на предоставената информация. Бихме желали също така Европейската комисия да усъвършенства процеса на мониторинг при общото изпълнение на правилата за Еразъм Плюс. В някои страни е, проектите получават доста финансова подкрепа и помощ, друга обаче не така стоят нещата. Необходимо е да има прозрачни методи за оценяване на проекта, също така е важно да има и обратна връзка от кандидатстващите. Що се отнася до доброволната работа? Бихме желали условията за доброволците да бъдат спазвани за съжаление, някои аспекти все още не са достатъчно е, добре финансирани. И още един проблем искам да засегна. Споменавала съм го и по-рано на заседание на работните ни група, именно факта, че има толкова много добри проекти, които се отхвърлят не защото не отговарят на критериите, а защото няма достатъчно средства за тяхното финансиране. Хоризонт 2020 година има много добра възможност за решение. Има съответно финансиране за отлични проекти. Те могат да не получат финансиране всъщност буквално, но те могат да бъдат приоритизирани. Можем да стъпим на този опит и да търсим решение и в програмата Erasmus+. И още нещо бихме желали да можем да обединим че ръкуването с процеса на обучение, за да могат студентите и курсистите да бъдат по-близо до съответните пазара на труда и до потребностите и също така НПО-тата, които са в Брюксел, също трябва да чуем техния глас. Необходимо е да имам конкретни изменения в тази насока. Отличен доклад. Благодаря още веднъж. Председателката. Либачка. Благодаря ви. Господин Малтежи има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Аз бих искал да продължа от там, а, където спря колегата Либачка. Извинявам се, прекъсва председателката. да добавя нещо важно. Очаквах срещу... очаквах да се проведе следващото ни заседание, да се срещнем с а, господин режисьора, нещо, което забравих да спомена преди малко. Да, но нека да се върнем на програмата Еразъм. Съгласен съм с положителния отклик а, на всички а, за работата на господин Звер. Според мен, след като внесем някои изменения, доклада може да бъде допълнително подобрен. Както всички ние знаем, програмата Еразъм е една от най-популярните програми в Европа. Сега обаче бихме искали да упростим програмата, за да бъде тя по-достъпна до всички граждани, включително и тези в най-необлагодетелствено положение, тъй като към момента те нямат такъв улеснен достъп. Имам предвид хората с увреждания, хората, които са по-низко в социалната стълбица и така нататък. Това е една от целите на измененията, които ще внеса. Сега бих искал да си позволя да изразя несъгласие по следният аспект, а именно превръщането на тази програма в система за отпускане на заем на студентите. Тук съвсем не говоря за някаква идеологическа дискусия. Просто бих искал да ви обърна внимание на начина по който се случват нещата на практика. В САЩ отпускането на заеми на студентите – истинска катастрофа. Стигна се до астрономическата сума от 1 милиард и 300 хиляди долара задлъжнялост на студентите. Не разбирам защо в Европа, да, действително, може да се получаваме от САЩ и да заимстваме от опита там, но не виждам защо наистина да се а, копира тук нещо, което е показано, че не работи. Защо да насърчаваме студентите да взимат такива заеми? Ето защо аз съм напълно против. Еразъм е изключително добре позната програма сред студентите в Европа. Нека да не се водим по гайдата на популистите, които казват, че Европа е подчинена на банковата система. Нека да не превръщаме и тази програма в зависима от банките. През последните години банковите институции изиграха изключително важна роля в живота на гражданите. Защо сега да превръщаме студентите в длъжници до живот? Това е единствения аспект, по който не съм съгласен. Повтарям, одобрявам цялата останала част на доклада, просто той може да бъде допълнително обогатен в някои отношения. Благодаря, казва председателката господин Марагал. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да не повтарям това, което вече казаха колегите. Смятам, че това, което ще кажа, няма за цел да поправя, да внася корекции в доклада, просто да го обогати в някои отношения. Ще се спра също така на моментите, които могат да бъдат допълнително развити. Упоменахме гъвкавостта, децентрализацията. Неизменно всички ние сме единодушни, че Еразъм Плюс много трудно се вписва в малките проекти. За малките образователни системи съвсем не е лесно да получат достъп до финансиране по програмата ЕРАЗА. Като че ли има тенденция към съсредоточаване на финансирането на Еразъм към по-друг тип структури. Големите университети, големите академични центрове, те се оказват по-благодетелствани в това отношение. Както вече споменахме, Еразъм не е просто една от програмите, които са широко известни в Европа. Това е единствената програма, която се ползва с такава популярност. И това трябва да продължи. Неизменно всеки, който е бил на обмен по програмата Еразъм, е могъл да се да извлече максимална полза от своя престой. Тази програма въвежда единни правила за всички, които я ползват. Дава се известна автономия на националните органи, но определено тази програма може да отговори на всички нужди на образователните системи в Европа. Прави се и връзка между образованието и е, професионалния труд, защото понякога образованието и изискваните квалификации за дадено работно място се разминават. В Северна Европа има добри възможности за намиране на работа за младите хора. Но в другите части на Европа това не е така. Младите хора в по-голямата си част са безработни. Така че възниква въпроса, може ли Еразъм Плюс да отговори на цели, които не са пряко зададени в тази програма? Смятам, че ако можем да използваме Еразъм Плюс и за тази цел, това би било полезно. Бихме могли, посредством пренареждане на приоритетите, да постигнем по-добър резултат. Мобилността може да се превърне в инструмент, който да позволи на студентите да получат достъп до малко по-различно образование от това, което могат да получат в собствената си държава. Трябва да се адаптираме към реалността. и да доближим програмата до по-малките образователни структури. Това са двата аспекта, които смятам, че могат да бъдат допълнени в доклада. На следващо място, във връзка с използвания от докладчика метод, бих искал да попитам, не бихме ли могли в този доклад да включим количествена оценка на управлението на програмата. Да видим какво се прави с финансирането, колко студента са получили такова финансиране, на какво равнище, коя година а, от тяхното обучение са получили те а, такова финансиране. Не може ли да получим разбивка, а, за да можем да получим по-ясна представа за ситуацията? вследствие на което, разбира се, бихме могли да внесем корекции в самия доклад. Не смятам, че това е особено сложно. Благодаря. Председателката, моля ви, придържайте се към времето за изказване от 3 минути. Колежката Шойдрова. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, в уводната част на моето изложение бих искала да благодаря на докладчика господин Звер. Докладът му наистина е много добър. Разбира се, всички сме единодушни и сме съгласни, че това е една добра програма, която дава възможност да се постигнат целите на Европейския съюз в областта на образованието. Но в рамките на този доклад трябва да засегнем също така и слабите страни на програмата. В точка четвърта трябва да упростим административните простъпки. Смятам, че това е абсолютно необходимо и ще ви дам конкретен пример. Всеки университет, който се опитва да получи финансиране за стратегическо партньорство, трябва да изчака 4 месеца преди да разбере дали ще може да се включи в дългосрочния проект, считан от септември на следващата година. Същевременно обаче съответният университет не разполага с бюджетен ред, което означава, че когато разбере решението, ще трябва да предоговаря условията с партньорите си. Ако административната процедура беше по-простена, щяхме да имаме по-добра възможност за реализиране на проектите. Ето защо призовавам Европейската комисия да упрости процедурите. Те трябва да бъдат по-ефективни. Трябва да има контрол върху разходите, разбира се. Но някои е, потенциални участници, като университетите, се нуждаят от известна сигурност, за да могат да се справят с тази процедура. На следващо място. Заемите и гаранциите за студентските заеми. През 2014 година получих отговор от предшественика на комисаря На Врачиш в което се казваше, че следващата оценка ще се направи през 2017 година и в зависимост от лихвените проценти ще се вземе решение дали тази практика да продължи или не. Мога да изпратя да ви препратя отговора, който получих от госпожа комисаря по това време. Определено имаме някои съмнения относно успеха на тази практика и не сме сигурни че лесно се управлява подобен фонд. Понякога трябва да се мине през дълга процедура, за да се водят преговори с банковите институции. Извинете ме, това може би е личното ми мнение, но смятам, че в крайна сметка печеливши са само единствено банковите институции. Необходимо е да упростим процедурата и да решим дали да продължим с тази практика, да или не. Иначе подкрепям доклада, председателката. Моля ви, не се подлъквайте. Това е финансиране за магистрска програма. Тук не говорим за стипендии. Ja, vielen herzlichen Dank, auch ganz herzlichen Dank erstmal. Да, благодаря първо на докладчика и на докладчите в Сянка. Вече много се каза за това какво се случва с насърчаване и финансиране един малък проект. Комисията това, което комисията декларира като е, своя цел с лансирането на тази програма, именно да упрости процедурата, смятам, че това е, трябва да бъде отразено в насоките, в директивите и в документа за изпълнение, за прилагане, за да не може за един, защото не бива наистина за един младежки проект да се попълват 15 формуляра, без да се знае дори какъв шанс за успех има. И наистина е разъм плюс е, е абсолютно успешен проект на Европейския съюз, това е така, но виждаме, че е, много повече пари ще да са ни нужни, за да е, бих, биха ни били нужни, за да удовлетворим и да, да реализираме е, множество добри проекти. И за 2019-2020 е, отново трябва да пушим дубки и да подобрим е, значително бюджета. Сега е, няколко изречения за този всеизвестен студентски заем. тук вече старата програма Еразъм с стипендии за студенти, които желаят да следват в чужбина, е, това изисква е, кредити, заеми. Всеки студент е, престоя на всеки студент чужбина очевидно трябва да бъде финансиран. Идеята да се каже, че когато някой желая да направи, да вземе магистрската степен в чужбина и цялата магистрска степен да осъществи в чужбина, това също трябва да е възможно. Но а, ясно трябва да кажем, че всичко това изисква много точна оценка по какъв начин е, ще стане. И мисля, че тук е, е, трябва да чуем от комисията и трябва да изискаме от комисията един много подробен доклад за това как ще се осъществи на практика всичко това, къде са трудностите, как ще бъдат преодолени те, как предлага да се преодолеят за тези, които желаят да продължат следването си в чужбина. Има много критични брешки по тази теми. и трябва да видим наистина къде проработва системата, къде се натъкнахме на трудности, именно там да концентрираме усилията си. Така че това, което сме обещали, когато лансирахме тази програма, да бъде изпълнено. И това изисква конкретен подход към този фонд за гаранции е, и да се вгледаме отново в начина по който функционира. И още нещо. За мен е много важно. Чувам предимно от Германия, че има сериозни проблеми с старата програма Леонардо да Винчи. Аз така много при сърце съм взела тази програма, като тя дава възможност на млади хора да добият опит, професионален опит в чужбина. Това обаче не функционира както трябва, парите не достигат и има страшно много организационни пречки, препятствия. Е, например, е, тук е, търговските камери се грижат за този обмен на млади хора. Може би това трябва да стане, а не да се предостави тази грижа на малките и средни предприятия. Тук отново нещата опират до упростяване на процедурите, за да може на тези на въпросите работодатели да дадем възможност да изпълнят своите ангажименти към младите хора. Това за мен ще е много важно. Благодаря колегата Люер. Благодаря. От името на господин Джамбаски, който е докладчик в Сянка на Екаре, бих искал да благодаря на докладчика, господин Звер, за усилията му и за това, че е стигнал до такъв пълен доклад, който е отчел становището на заинтересованите страни и реалността. Господин Джамбаски се извинява за това, че не може да присъства и поиска да кажа следното пред комисията. Разъм Плюс е програма, която ЕКР подкрепя и бихме искали тази програма да продължи да действа. Добри са а, идеите а, за подобряване на вече добре действащите аспекти от програмата. Изключително важно е да се прави редовна оценка на програмата, важно е да се правят и своевременно промени, когато има доказателства, че даден аспект от програмата не работи добре и не отговаря на изискванията на пазара. Ето защо е добре да има повече доклади във връзка с приложението. Надявам се, че Европейската комисия внимателно ще ги разгледа. Гражданите и организациите се свързват с депутатите, споделят опит опита си във връзка с прилагането на сравнително новата програма Еразъм Плюс. Господин Джамбаски е, казва, цитирам, много хора се допитаха до мен лично, както и по отношение на доклада на господин Звер, който считам за отличен. Във връзка с а, необходимостта от секторни програми, бих искала да се спра на предложението на докладчика да се използват вече използвани имена, като а, Комениус и така нататък. По мнение на господин Джамбаски, не това е начина да се върви напред. По-скоро трябва да се повиши осведомеността за програмата като цяло. Ако използваме вече използвани имена, това може само да доведе до объркване. Много от а, а, нещата са се променили в това отношение, така че само ще объркаме а, бенефициентите. Господин Джамбаски подкрепя най-вече едно от заключенията на докладчика, а именно а, хармонизиране и повече промени а, в Еразъм Плюс, както и консолидиране, за да може допълнително да се подобри програмата. Когато нещо работи добре, то трябва да бъде оставено в това му състояние, без да се внасят допълнителни промени. Относно изискването за допълнително финансиране, нуждам се от такова, виждаме какви са предизвикателствата, така че е, не всичко ще може да бъде одобрено в това отношение от името на ЕКР. Благодаря ви, колегата Граматикакис. Και εγώ θα προσπαθήσω, κύριε Πρόεδρε, να είμαι μέσα στον χρόνο. Благодаря, госпожо председател. И аз ще се опитам да се впиша в а, времето. Като че ли в тази зала всички сме съгласни, че програмата е изключително важна. Доклада, който се представя на нашето внимание днес, е добър и казаното от докладчиците в Сянка ни дава надежда да смятаме, че програмата ще бъде допълнително подобрена. Няма да говоря дълго, просто бих искал да посоча, че една от основните слабости на програмата е липсата на хармонизация между националните органи по управление и метода им на действие. В Гърция 50% от младите хора са безработни. Както каза и комисаря Наврачиш, националните компетентни органи носят отговорност за стабилността на програмата за период от година и половина, не за период от два месеца. Липсата на хармонизация – и различията между методите на работа на националните органи по контрола не ни помагат в това отношение. 26% от европейците смятат, че националните компетентни органи прилагат правилата, което трябва да ни безпокои. Необходимо е да има някакви насоки за работата на националните органи по контрол, за да се подобрят процедурите. Тези органи трябва да работят в по-голяма прозрачност. Необходимо е, както вече казах, да изготвим насоки на европейско равнище за прилагането на еразъм. Необходимо е да има и редовен обмен на информация. Не желая да отнемам допълнително от времето ни, защото наистина това е една изключително успешна програма. И в а, такива времена на криза в Европа, където много от нещата не работят и където познаваме много проблеми, безспорно Еразъм си остава успех. Подобен тип програми трябва да получат допълнително финансиране, за да постигат целите си. Мисля, че надвиших трите си минути. Председателката, благодаря. Госпожа Уорлд. Благодаря, госпожо председател. Аз съм много енергичен поддръжник на Erasmus Плюс е, и предишната форма и новите стремежи, които тя отразява. Наистина, е, неодавнашният референдум е, за членство в Европейския съюз у нас е, показа и е, до каква степен младите хора за, е, се възползвали от разъм. Тук едно малко група от е, британците, които гласуваха за, всъщност лишиха младеща от една такава възможност, като разъм Плюс, възможност да добият повече квалификации и да направят контакти с непосредствените съседи. И е, наистина много тъжно е, че британската младеж ще бъде лишена е, в това отношение е, ще се лиши от тази е, система за е, насърчаване на междукултурния диалог е, и създаване на, приятелски връзки и по-добра квалификация. Това наистина в общата вълна от е, омраза, ксенофобия и е, популизъм е, изигра много лоша шега. Наистина е, е Джонс, който в Гардия на, на, от 15 септември броя каза за програмата Еразъм Плюс. Изключително популярна е тази програма в Обединеното кралство. Наистина, чрез нея е, се проявяват таланти на млади хора, е, техните академични резултати се е, подобряват, подобрява се и възможността за намирането им на работа. 15 500 студенти от Обединеното кралство се възползваха последните години от тази схема и 7000 е, преподаватели. 75% от е, е, родените 84-та година, които участваха в референдума, гласуваха за оставането. Именно те ще загубят най-много от това. Знаем, знаем, скъпа колега, благодаря. Е, каза се вече ясно, че Еразъм, програмата Еразъм е наистина история за успех. Е, това е, е един от редките случаи, когато и обществеността приема същото, когато една програма, по която няма а, различни мнения, а, всички отчитат нейните ползи. Само да припомня, че парламента в своето становище за средочния преглед а, изиска много повече средства за еразъм и а, е, значително а, е, над а, е, горната граница за, е, граница за, за многогодишната финансова рамка. Но а, едва ли ще се постигне второто, но смятам, че има добри основания да изтъкнем тук конкретни аргументи в полза на това наше настояване. Сега две малки бележки имам да направя раз, различни фактори, с които говоря, се казва и участници в програмата, е, е, те казват, че задължението за, за е, докладване резултатите от програмата някакси се разводнява и доста критични бележки има по въпроса как, как са структурирани насоките, които можем да намерим в мрежата за да кандидатстваме. Мисля, че трябва по по-добър начин, много по-збито и ясно да бъдат формулирани, защото множ, много от тези, които е, участват в програмата, имат добрата воля да участват в нея, но на практика се натъкват на трудности и е, те искат наистина да е, тези трудности и проблеми да бъдат изчистени от страна на комисията и ние трябва да настояваме за това. Благодаря. Скъпи колеги, сега мисля, че преди да дам думата на комисията, по въпросния доклад, е добре да чуем представител от Координационната агенция, който присъства тук можем съвсем накратко да чуем тяхното мнение, да чуем и е, какво ще каже докладчика в обобщение. След това ще дадем възможност на комисията. Е, представители от комисията е, е, е, сега тук с нас е говорителя на е, групата за е, младежка координация и мисля, че е съвсем е, уместно е да го чуем е, в този контекст. Благодаря, госпожо председател, госпожо Коста, е, уважаеми депутати, представители на комисията. Благодаря на комисията за култура и образование към парламента, за е, особената е, чувствителност, която демонстрира, като кани Националната агенция за младеща и дава възможност да участваме в сегашната дискусия за Еразъм Плюс. Тази възможност показва интереса, който проявява Европейския парламент и желанието да помогне националните агенции да да в това отношение и отчитат факта, че отчитат ролята на младото поколение, възможността да, да се чуе неговото, неговия глас ние, е, доклада се почитават и трудностите, и, е, и плюсовете, и минусите на тази програма, но а, е, за нас хубавото е, че е, имаме възможност да разговаряме, да бъде чут гласът ни. Предвид мрежите, които ползваме, ние е, е, се радва на възможността да е, сподели мнението си. Подкрепяме доклада на господин Звер, но имаме няколко коментара. Първо, главата на е, младежката е, част с конкретен бюджет до сега всъщност допринесе много за постигане общите цели на програмата, особено с превратка към младежката политика в Европа. Важно е да се подчертае ролята, която играе работата с младостта по принцип. Това е един интегриращ подход. Е, трябва да се е, разглежда и ролята, която играе тази програма в борбата с нетолерантността. Е, проследяването на програмата от социалните агенции дава възможност да се помага, да се подкрепят потенциалните бенефициенти от програмата, а това гарантира ефективността на самата програма и нейното изпълнение динамичното продължаващо сътрудничество на националните агенции, не само тези от младежкия сектор, но и е, на, е, в хоризонтално равнище, допринася конструктивно за изпълнение на програмата и е, нейното проектиране на национално равнище. Бихме искали да се засилят някои аспекти от е, изпълнението в следващите години. В доклада господин Звер са споменати е, някои от тях. Е, важно е да бъде по-достъпна програмата за студенти с проблеми, различни проблеми в неравностойно положение. Националните програми трябва да се да бъдат отразени в процеса на бюджетиране. Трябва да да бъдат подмогнати националните агенции. Надяваме се, че ще има увеличение на европейската част в тези агенции. Смятаме, че е необходимо да се засили да се подобрят отношенията между дейностите на агенцията и европейската младежка политика, да се търси по-добра синергия между комисията, държавите членки и националните агенции. Смятам, че е уместно да се увеличи ролята и мандата на националните агенции, да им се даде възможност да дефинират политиките за младите хора в държавите членки и на европейско равнище. Комисията ни даде възможност и е, на мрежата всъщност социални агенции да представят е, конкретни е, програми в е, дейност 3 е, за социална интеграция чрез образование, обучение на, на младеща. С други думи, това доказва ролята и значението, което мрежата от национални агенции играят в е, прилагане на европейската политика за младеща. Всичко това е част от инвестицията в човешкия капитал, който и комисията и парламента са избрали като политическа линия, една от своите политически линии и е важно да наблегнем на това. Да, благодаря председателката. Е, наистина, е, добре беше да чуем мнението на някой, който работи по, съвсем конкретно по програмата е, и цялата система разъм. Имам три заявки за изказвания. Аз също ще взема отношение, ако а, позволите. А, и така, според мен, тук говорим и за пилотни проекти, говорим за еразъм, без излишна бюрокрация, без бумащина. Говорим за електронната карта, за което настояваме от известно време и бих искала да чуя от комисията дали нещо се прави в това отношение. Когато говорим за местата в Еразъм, едно от така, мненията, които се споделят от участвали в програмата е, е необходимостта от яснота последното. След е, като са получили е, своята диплома степен, младите хора могат да останат е, три години според програмата. Тук сега говорим за назначение за една година. може ли да бъде удължен този срок, защото това дава възможност да се придобият умения на пазара на труда? И още нещо Изглежда имаме е, и бюро на Еразъм е, заедно с делегация на Европейския съюз това е, в някои държави членки. Това тенденция ли е, която насърчава комисията в е, трети държави? Ако е така, бих искала да разбера как точно стоят нещата. Сега ще дам възможност на представител на комисията, доктор Франческа Банеса, която е шеф на, е, на звено Еразъм Плюс. Е, първо да ви благодаря. Е, благодаря ви за коментарите по проекта доклада. Нашата позиция е следната. Ние приветстваме е, препоръките. Смятаме, че проекта докладът е много балансиран. Препоръките отговарят на усилията ни за по-добро прилагане на практика на програмата и да е, намерим адекватно финансиране. По въпроса, който бе поставен за работните отношения и доброто сътрудничество между отделните заинтересовани страни и участници в тези програми, разбира се, е, много от това зависи от комисията. Доклада отразява е, и така отчита това добро сътрудничество. Затова ви е, благодарим за хубавите думи по отношение на работата ви с комисията в това отношение. По въпроса за координацията с е, органите, които отговарят за изпълнение на програмата и проследяване на прилагането на изпълнението на, на правилата по един организиран начин, ние е, мислим е, по един и същ начин. Според нас също това е отрешаващо значение за успеха на програмата. Е, в последните две години работим именно в тази е, посока и от препоръките, които трябва да от препоръките разбираме, че трябва да продължим в, е, с тези усилия. Работим в тясно взаимодействие с националните агенции, имаме работни групи, срещи провеждаме с тях – Имаме и една е, е, комуникационна платформа, провеждаме обучение на персонал от националните агенции, особено по отношение процеса на оценка, за да сме сигурни, че правилата са познати добре и се прилагат е, еднакво навсякъде, хармонизирано, но сме съгласни, че ще трябва да продължим усилията в тази посока и нещо, по което трябва да работим допълнително, да подобрим е, сътрудничество и е, връзките не само между националните агенции, но и с изпълнителната агенция тук в Брюксел. Така че ни трябва и ние ще предложим наистина допълнителни е, мерки в тази насока. Колкото до информационно-технологичните средства и е, упростяване, противопростяване, доволни сме, че усилията, които са е, положени по определене на програмата, които са иллюстрирани в плана за действие по IT, е, е, се, е, се отчитат, но разбира се, няма да спрем до тук. Ще трябва да отидем по-далеч, особено по отношение опростяване на процедурите. Работим много сериозно по този въпрос, за да може до края на годината да излезем с допълнителни предложения и мерки за изпълнение на програмата. Колкото до насоките по програмата, е, нещо за което стана тук е, дума многократно. В следващите няколко дни ще публикуваме тази, този наръчник е, за програмата той е, има така известна правна стойност, трябва да съдържа някаква информация за законовите текстове, но имаме и едно, е, един инструмент в интернет, който ще е по-лесен за ползване от е, заявителите. Е, той ще е фокусиран в зависимост от профила, расала. В този смисъл това, което всъщност ще бъде видимо за обществеността от програмата, от наръчника. Това ще стане в следващите няколко седмици. Още не е факт. И по молба на Европейския парламент ние предадахме, ние рационализирахме процеса на превод на този наръчник, за да може той да е наличен на всички езици в много кратък срок и с помощта на колегите ни от е, службата за писмени преводи ще се опитаме, ще е, се постараем да, да, да имаме наистина качествени е, текстове. По формулярите за, за молбите, опитваме се да ги опростим, т.е. да не изискваме ненужна и излишна информация и това е, ще се види вече в интернет в, при следващата покана за участие. Имаме, преразгледали сме и самия език на тези е, формуляри за различните целеви групи. Целеви групи. дредни може би, изглеждат тези подобрения, но целта им е наистина да да е, така бъдат насочени към различните видове е, заявители, кандидати. Много коментари имаше. Едното беше по тези е, паушални суми, е, които, е, ползва, от които се признава, но има е, все още някои проблеми. В следващия покана ще е, поставим проблема за така неравностойното положение на хора, които идват от по-отдалечени райони и решението на комисията за тези единични е, еднократни суми е, ще бъде преразгледано, за да се е, отрази така разликата в стандарта на живот в различните райони. Тази преоценка се прави в момента. Много други въпроси имаме. Едва ли можем да отговорим на всички тях, но ние сме е, на среща. Ако е, имате допълнителни въпроси, можете да ги е, изпратите в писмена форма, а можем да проведем и достани срещи с, срещи с, с, с заинтересовани страни. Благодаря много. Благодаря и за това, че наистина е, ще бъдете достъпни по-нататък. За допълнително уточнение това ще бъде много полезно за докладчика, както и докладчиците в сянка, така че е още по-добре, ако в писмен вид може да протече комуникацията от тук нататък. Много благодаря за тази работа. Господин Звер, веднага ще ви дам думата. Казахте, че е необходимо наистина докладът да насочи вниманието си към регламентите, които са по-настоящем в сила. Това действително е точно така. Ние обаче трябва да погледнем и в бъдеще, за да можем да отразим и евентуална представа в доклада за бъдещите програми. Това ще бъде много полезно. Освен това, държавите членки следва да участват, за да видим какви са другите перспективи. Заповядайте, господин Звар. За беседо, госпожа председница. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги за изключително полезната дискусия. Действително Еразъм Плюс е а, успех. Всички, които говорят по тази тема в Европейския съюз, са на това мнение наистина. И важното за програмата е, е аз го установих също така в хода на разискванията си с различни участници в тази програма и заинтересовани страни, че наистина хората са удовлетворени от Еразъм Плюс като цяло. Програмата за младите хора се оказва много полезна и взаимоотношенията между комисията и участниците в програмата са по-добри в сегашния финансов период, отколкото в предишния. Това е третия финансов мандат на програмата и взаимоотношенията между различните участници никога не са били толкова добри, както са в момента. Участниците не искат радикални промени да настъпват младите хора не го желаят. Те просто искат да се усъвършенства съществуващото. Това четем в техните отчети. Но средносрочният преглед, който се подготвя до година от комисията, ще бъде изключително а, важен елемент ще окаже много сериозно въздействие върху доклада и върху програмата. От техническа гледна точка, наистина нашия доклад е твърде кратък. Такива са изискванията. В него не можем да включим всички аспекти, които бихме желали. Необходимо е да продължим сътрудничеството с комисията, останалите участници. Това ще бъде основна нишка на нашата работа от тук нататък. Благодаря председателката. Благодаря господин Свер. Наистина много е, се радваме да видим, че комисията е, предоставя още 200 милиона евро. Никога с парите не стигат, но това е важна стъпка напред. И сега, повтарям, 24 октомври е срокът е, срокът за внасяне на измененията 11 сутринта, а 5 декември е срокът за гласуване в комисията. Благодаря на всички секретарията, комисията, докладчиците в сянка, докладчика. И сега продължаваме нататък към доклада на господин Такола относно интегрирания подход към политиката в областта на спорта, добро управление, достъпност, почтенност. Обсъждане на доклада. Първото разглеждане на а, доклада бе през месец юни, може би си спомняте. А сега вече ще проведем разискване моля изказванията да бъдат по 2-3 минути най-много, защото трябва да спазим нашия график. И най-напред 5-7 минути господин Такова имате за въвеждане в темата. След това, както обикновено, ще дам думата на докладчиците в сянка и останалите колеги, които желаят да вземат отношение. Господин Дакова. Скъпи колеги, взема ли Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Година по-късно имаме възможност да разгледаме тази обща е, концепция, която се оказа успешна. В този доклад е, става дума за препоръки за работата на комисията – за изпълнение и изследване на политиката в областта на спорта. Това е послание към държавите членки и техните спортни организации. Три основни теми имаме, именно е, почтеността, е, достъпността и е, доброто управление. При доброто управление възникват някои актуални въпроси би трябвало да има нулева толерантност към корупцията в а, а, спорта на национално, европейско и международно равнище. В спортните организации в последните години наистина а, имаше много а, скандали. А, трябва да се сложи край на това. А, а, решението е чрез прекратяване на корупцията. Това в доклада се предлага следователно ясно да се е, публикува да това, е, е, е, сумите, които се плащат на отделните спортни организации, след това за достъпността. Това е предпоставка е, всеки е, отделен човек, младите, възрастните, е, иммигранти, хора с увреждания, всички да имат възможност да спортуват, защото спорта обединява хората, сближава ги. Движението и спорта са, имат профилактична стойност срещу болести, подобряват качеството на живота и така нататък. По политиката за спорта наистина се опитваме да насърчим и дейността, мобилността и, и различните физически дейности. Европейския съюз би могъл да заделя допълнителни средства за спорта чрез програмата Еразъм Плюс. Ако това не може да стане, ще имаме наистина сериозни проблеми. И вече стигаме до третата тема – почетеността в спорта е, е, спортните, е, елитните спортисти наистина са модел за подражание за младеща. Но тук възникват също редица етични проблеми, използването на допинг е, и е, други. Тези предизвикателства трябва да се преодоляват е, и решават и на международно и европейско равнище. Само по този начин може да се постигне ефект. И сега по економически аспект, накратко. Близо 17 милиона души в Европа работят в областта на спорта оборота възникване от 300 милиона в Европейския съюз. 300 милиона евро в е, тази област и, и, и тази сума непрекъсто нараства. Става дума за е, пътувания, А това е, връзката с цифровата сфера също е очевидна. Е, това е, изисква наистина политически е, отношение към нещата. Това, госпожо председател, е съвсем така в, накратко структурата на мой доклад. Аз с, с удоволствие ще изслушам коментарите и ще чуя предложения за промени в доклада. Благодаря много. Прочетох е, проекто доклада. Предложението ви е много интересно. Трите измерения са изключително интересни и се разглеждат задълбочено. И сега докладчицата Сянка, господин Вете най-напред. Забирам глас в имени посла Сантьяго Фисаса. Благодаря много, госпожо председател. Е, ще говоря от името на господин Фисас но също така ще споделя и собственото си мнение по доклада на господин Такова. Най-напред, позволете да поздравя господин Такова относно извършената от него работа. Наистина докладът е много важен, защото обичайно имаме по един доклад за спорта по време на един парламентарен мандат. А това е много интересна Изключително важно е предвид обстановката, на която ставаме свидетели за влушаване имеча на спортните федерации в момента. Изключително важно е за мен също така, защото се занимавам с спорт менеджмент в личен плат. Така че е много важно да внесем промяна в а, възприятието на а, спорта, федерациите, а, сред хората, което означава, че трябва да се усъвършенстват и подобрят е, методите на федерациите. В крайна сметка, важното, което се прави, е, трябва да бъде не само на спортната площадка или на футболния отбор. Много важно е да се обърне внимание на а, менеджмента. Спортната федерация трябва да се управлява по резултатен начин. Това са а, е, ръководители, които въртят на високо ниво и последните скандали, на които ставаме свидетели, ни карат предлагат е, е, спешно да изискаме промяна в начина по който се управляват федерациите. Начинът трябва да бъде по-резултатен и по-прозрачен на тяхното управление. Необходимо е не само лични, е, личностни промени да се внесат в състава личния на ФИФА, Например, но това е един е, пример, разбира се, който следва да бъде последван от други организации и необходимо е да се направи промяна в самото управление. Европейският парламент ще следи начина по който се извършват тези реформи отблизо. Освен това, трябва да направим всичко по силите си, за да можем да предотвратим всякакви престъпления, свързани с а, спорта, като например уреждане на изхода от футболни матчове или различни злоупотреби, включително злоупотреби с малолетни. Необходимо е да се обърне внимание на нормативите и стандартите, да се споделят добрите практики в управлението на спорта. Освен това е много важно да се обърне внимание на това, което разглежда и докладчика и преди малко представи пред нас, а именно – да има а, ясно финансиране, което да идва от печалбата на хазарта, насочено към финансиране на спорта. След това проблемите с допинга все още остават сериозни. Допинга унищожава имиджа на спорта а, също така унищожава и здравето на а, спортните състезатели. Борбата срещу допинга трябва да стане много по-конкретна, а също така е нужно и от финансиране. Справедливост, честност, почтенност в спортните събития са нещо изключително важно. Държавите членки следва да направят всичко по силите си, за да защитят спорта от всякакво а, вредно а, изкривяване, като например незаконни залагания или предварително уреждане изхода на спортни срещи. Това са престъпления в спорта. Трябва наистина да се гледат на тях като на наказателно-правно престъпление, защото са в е, ущърб на цялото общество, не само на спортния свят. Искам също така да кажа, че високо оценявам а, е, системата, която бе спомената от господин е, Такола. Подкрепям също така и мобилността на спортистите в Европа. Докладът е много добър. Разбира се, ние ще предложим нашите предложения за изменения и се надявам, че ще има по-голяма екипност и в нашата работа. Благодаря, председателката. Благодаря. А сега господин Моргано, който ще говори от името на господин Мици. Благодаря. Да, господин Мици е, няма възможност да присъства днес на заседанието, за това използвам е, бележките, които той ми изпрати, за да се изкаже от негово име. Господин Мици е на мнение, че господин Такова е подготвил добър балансиран доклад по темата с много ценни предложения по основните аспекти във връзка с европейската спортна политика. Господин Мици е на мнение, че докладчикът съвсем правилно подчертава важната връзка между социалното сближение и спорта, като а, особено внимание се обръща и на уязвимите групи, а, хора с увреждания, по-възрастните хора. Те би трябвало да се радват на равни а, права, що се отнася до физическа дейност. Споделяме също така подхода на докладчика. Госпожа Мици също ще внесе своите предложения относно някои промени. По-конкретно, борбата срещу допинга, незаконния трафик на вещества, които засилват възможностите за по-добро а също така практиките във връзка с финансов надзор, прозрачност, превенция, борба срещу дискриминация, ксенофобия, расизъм, в спорта и лансиране на възможности за развитие на кариера, както вече бе споменато. Необходимо е също така да се обърне повече внимание в спорта в висшите учебни заведения, в университетите. Редовно е нужно да се практикува спортни е, действия, особено е, у нези региони, които са най-уязвими, там където хората имат най-малко е, достъп до физическа дейност и физически е, занимания. Госпожа Мици подчертава също така, всички е, усилия, които трябва да бъдат насочени към хората с е, е, увреждания. На тях трябва да им се отреди подобаващото място в състезания, да има конкретни състезания, които да са предвидени за хора с увреждания. И накрая госпожа Миция, на мнение, че е, вече има много добро сътрудничество между докладчика и докладчиците в Сянка по този много важен доклад и тя е сигурна, че ще бъде готов в крайна сметка отличен доклад по темата. Благодаря, председателката. Благодаря, господин Лил и госпожата Мато. Uh, well, me... Господин Лила, от името на колегата госпожа Макларкин. Поздравяваме докладчика. Тя не може в момента да присъства. Благодари му за доклада и е на мнение, че господин Такола е свършил дори повече, отколкото се очаква от един докладчик при подготовката на този доклад. Различните събития, възможността за се споделяне на информация е много важна за всички, както депутати, така и граждани. Така че благодаря благодаря за това. Е, спорта играе изключително голямо роля за обединение на хората, за тяхното сближаване. Може би никоя друга дейност не прави това. В този смисъл почтенността на спорта е много важна. Напоследък ставаме свидетели на практика, където се уронват тези устои на почтенност. Необходимо е а, а, хората да се радват на положителните ефекти от спорта. Трябва да направим нужното, за да може накрая да се обърне внимание и на аматьорския спорт, да се обърне внимание на сигурността на зрители и състезатели. Споделят се различни възможности е, за развитието на спорта по места, защото действително трябва да насърчим хората от всички възрасти да водят здравословен начин на живот. ЕКР също подкрепя развитието на култура на прозрачност в спорта. А също така сме на мнение, че това е отговорност на спортните организации на първо място и а, е, е, в крайна сметка социалния диалог може да се води от е, европейските институции, но отговорността е ясна каква е. Станахме напоследък свидетели на практики, които уронват спорта и е необходимо да се обърне сериозно внимание на политическа ниво относно корупцията. Трябва да бъдем, разбира се, с външен, обективен поглед към тези организации, но е необходимо е, да се намесим при нужда. Трябва да очертаем също така и е, нашите е, притеснение относно 36 параграф във връзка също с финансирането и Еразъм Плюс. Изключително важно е финансирането да бъде действително достъпно и ефективно, особено финансиране на спортни занятия по места. Освен това е важно да има ясно управление. В крайна сметка съществуващото финансиране наистина ли е насочено към а, млади хора, които имат известни затруднения за достъп до финансиране и спорт, да имат достъп до спорта. Това са аспекти, на които трябва да се обърне внимание. Благодаря ви. Председателката, благодаря. А сега госпожа Томато. Парламентарен, ма съпратуто... Дамато, прощавайте. Изказвам се като депутат, но като и бивш състезател и треньор. Спорта е наистина голям, взема голяма част от моя живот. И истинската стойност на спорта се състои именно в това. Така че нашия доклад е, е трябва в доклада да включи е, изключително важната роля на спорта за интегриране, социално интегриране. Е, това е важен компонент. Спорта има роля в образованието, в социалното развитие на политиките и от економическа гледна точка също, защото спорта и ролята на спорта расте в економиката. Много полезно е за благосъстоянието на хората, за туризма също така. 7 милиона хора хора в крайна сметка активно се занимават с спорта, което е, е, се равнява на около 3 милиарда евро в тази област. Следователно трябва да обръщаме много сериозно внимание на спорта. Практиката показва, че в момента трябва да се действа. Реалният проблем е в това, че да, липсва добро управление, има слабости в нашата система. И по този начин наистина се изостават важни ценности, като почтенност и достъп до спорта. Трябва действително да направим нуждато, за да усъвършенстваме политиката в спорта, да обърнем внимание на онова, което се регулира, което се регламентира, което е позволено, което не е. Когато се говори само за правни мерки, можем да подведем хората, когато става въпроси за различни аспекти във връзка с прилагане на съществуващо законодателство на съвета във връзка с предварително уреждане и изхода на спортни среща. Сега в областта на образованието искам да засегна и тази възможност. Имала съм възможност да участвам е, на съвсем пряко в е, най-различни спортни събития. Необходимо е да имаме интегриран подход в борбата срещу корупцията. Най-добрият начин е да учим хората на спортна етика, особено младите хора. По този начин ще се преодолее тези вредни практики. Колегите ми проявяват интерес наистина към оперативния подход. А пък аз искам да а, а, предложа конкретни а, примери как може да се преодолее практиката с предварително уреждане на изхода от спортни средства. Важно е също така интегрирано да се подходи и по отношение на програмата Erasm+. По-голяма интеграция между Европейската комисия и държавите членки ще помогнат в това отношение и ще като цяло доведе до усъвършенстване на спортната дейност. Спортният модел е уникален. Трябва да го защитим обаче в Европа от запълнението заплахите. А също така необходимо е да има а, баланс имайки предвид големите спортни събития, където се предоставя огромна възможност да се лансират спортните ценности на голям мащаб особено когато ги усъвместим с екологичните цели, с ролята на спорта в туризма, в развитието на стопанската дейност по места. Същевременно спортните събития са много актри... атрактивни и за спекулантите. За съжаление, през последните десетилетия спортните събития е, са довели наистина до вредоносни практики по отношение на финансирането на спортни събития, включително и на Олимпиадите, например в Пекин Атина. Много важни са тези теми. Трябва да обърнем сериозно внимание на всичко това. Разделени сме наистина в позицията си, но трябва да знаем, че много градове дори банкротират поради такива практики. Благодаря. Председателката, приветствам представителя на Европейската комисия Ив Люстик, който ще се изкаже наистина много важно е да се засегне и въпроса във връзка с доброволчеството в спорта, тема повдигната от господин Такола. доброволческата дейност, включително по отношение на спорт в трети страни, е много важен въпрос. Мисля, че трябва тази тема да бъде включена. Що се отнася до уреждане предварително на изхода от спортни средства, спортни събития? Искам да ви напомня, по време и да призова вниманието на Малтийското председателство, нека да направим нужното, така че да може в крайна сметка да се стигне до а, ратифициране на Европейската конвенция в тази област. И още нещо – Съществуват рискове при организирането на големи спортни събития, но има изключителни подобни събития, на които ставаме свидетели в нашите държави и въобще по цял свят, на които се подчертава силата и възможностите, които спорта и спортните събития предоставят е, за целите на сближаването на хората, на възможност за младите хора. Например, последните Олимпиади бяха изключително събитие. Всяка една страна може да направи всичко по силите си, за да може да се конкурира, за да бъде домакин на подобни събития, разбира се, по един изключително прозрачен начин. Мисля, че това е наше задължение и въпрос на добро управление да участваме в тези международни а, е, събития. И сега а, е, по нещо конкретно ще дам вече думата на Ив а, е, Лостек за да се изкаже по тази тема. So, thank you very much, uh, Chair. Uh... Благодаря, госпожо председател. В началото искам да кажа, че за нас беше удовлетворително, че този дебат се провежда точно след програмата Еразъм Плюс и госпожа Дамато засегна този въпрос, защото Еразъм Плюс Плюс спорт наистина е нещо изключително важно. Това е новаторския подход, въведен от 2014 година и спорта бе част от успеха на Еразъм Плюс. Така че много се радваме от направената препратка. Сега по самия доклад искам да кажа, че комисията привежда съответства доклада на господин Такола, както по същество, така и по метода, който е избрал за подготовката му. Приветстваме начина по който бе подготвен този доклад, защото господин Такола имаше изключително тесни връзки с комисията, с спортни организации в подготовката на доклада, което е много важно и е, елементите в доклада са наистина изключително важни. По същество го приветстваме. Комисията е на мнение, че доклада ще бъде много полезен и за нашата дейност. Много от предложенията, които правите, съответстват на онова, което вече е включено в дневния ред и за нас представлява покана да направим повече, да го правим и по-добре. Два примера. Доброто управление на първо място. С тази идея ангажимента за 2018 година сме се ангажирали да направим тази проверка, докъде сме стигнали на 15 септември. Господин Наврачич, комисаря по въпроса, покани спортните организации да спазват основните принципи за добро управление, за да могат те да предприемат и конкретни стъпки за подобряване управлението. 28 спортни организации вече са се ангажирали с това и ние можем лесно да се трудничам по този въпрос и с Европейския парламент, за да работим по този хоризонт 2018. Друг пример. Спорта по места. Без споменат този въпрос и от господин Люер. Действително, все повече и повече обръщаме внимание на по-малките е, проекти по мащаб, за да можем да подпомогнем малки организации, местни организации в областта на спорта. Има, разбира се, и много въпроси от общ интерес в доклада, като например доброволчеството, равнопоставеност между половете, борба срещу допинга. Госпожа Моргано също така засегна въпроса за социалното интегриране. Всичко това много ще ни помогне помогне. Почтенността въпрос споменат също така от господин Бент и господин Лоуер. И по отношение на темите, бих желал да ви напомня, че някой от темите, разгледани в доклада на господин а, Такола, вече са част от подготвителни действия и тези теми са интегрирани тази година в Еразъм Плюс. Защитата на а, а, спортните състезатели, мобилността са сред тях. Една малка резерва имаме по отношение на докладва във връзка с уреждане изхода на спортните срещи. Ние сме мнение, че комисията е, е изпълнила ангажимента си, защото сме подготвили предложение на съвета, е, що се отнася до подписването на конвенцията в тази област. Знаете, че разискванията са вход в е, съвета и ние като вас искаме да има напредък, но сме изправени като вас пред същия въпрос да се ускорят процесите. И а, аз съм на мнение, е, от името на комисията, че сме си изпълнили задълженията по този въпрос. Сега по същество въпроса свързан с економиката. Господин Такова засегна този въпрос. Да, трябва да направим повече, защото европейския спорт има изключително голям потенциал, що се отнася до създаване на работни места и растеж в економически план. И е, в заключение, мисля, че този доклад може да ни помогне да продължим работа, както вие настоявате относно ценностите в спорта и господин Вента мисля, че засегна въпроса, свързан с доверието в е, спорта. Нещо много важно. Това е в духа на доклада. И ние го споделяме. И освен това искам да ви уверя в нашето сътрудничество с вас по отношение окончателната подготовка на текста и изпълнението на повечето от предложенията, които са залегнали в настоящия доклад. Благодаря ви много. Ал колега комисия. Благодаря на Европейската комисия. Сега колегата Такова. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на Европейската комисия за насърчителните думи. Благодаря и на всички колеги, които взеха отношение по доклада. Благодаря ви за всички коментари и насърчителни думи да продължа работата си. Вие заявихте, че в много отношения съм могъл да разширя обхвата на доклада, но нека ви напомня, че когато човек изготвя доклад, е ограничен от броя думи, които може да използва. Т.е. той е ограничен по чисто физически причини. Разбира се, може да изготвя доклад от 200-300 страници, но за съжаление всеки доклад си има своите граници. Има брой думи, които не мога да надвишавам. Бих могъл да обогатя съдържанието на доклада, вземайки предвид някои от измененията. Ще наглася тези липсващи парчета от пъзела, за да може да изготвим балансиран доклад. Ако правилно съм изтълкувал чутото, основната идея, основната ръководна линия е еднаква за всички ни. Да не забравяме следното. Когато се изготвя доклад, в него много често се правят всякакви допълнения посредством внесени изменения. И в един момент доклада се превръща в коледно дърво с всякакви гирлянди и е, украси. И постепенно първоначалната идея на доклада се загубва. Нека ви напомня, че основната идея на този доклад е да се размърдат малко европейците – Трите аспекта доброто управление, достъпност и почтеност определено трябва да останат и те са в сърцевината на доклада. От економическа гледна точка е трудно, действително, но да не забравяме, че 300 милиарда годишно влизат във вътрешния пазар чрез спорта. 7 милиона души работят в а, този сектор, така че економическия момент е изключително важен и не трябва да го забравяме. Благодаря на всички. Ще продължим работата си. В други ден, нека ви напомня, че ще има едно спортно мероприятие или по-скоро един семинар на нашата група във връзка с спорта. Бих искал да ви поканя да участвате. Председателката, благодаря ви. Ще се опитаме да се включим в а, а, този семинар. Много ангажименти имаме утре, но ще се опитаме да бъдем на лице. Благодаря ви. Надявам се, че по време на следващата седмица на спорта ще има и трансгранични европейски прояви. Крайният срок за внасяне на измененията е 18 октомври, 11 часа на 28 ноември ще гласуваме в Комисията по култура. Сега а, бих искала да прекъснем за малко, за да поканя в залата нашите гости. Те са тук, за да честваме 10-та годишнина на наградата Лукс ще посрещна тук Селин Сияма и Андрея Сегре, както и госпожа Пак. Okay. Uh, so, dear colleagues, please take your... Скъпи колеги, моля вземете местата си, за да започваме. Кристина, Уиджи Моргано, трябва да започваме. Моля за тишина в залата. Всички ли са тук? Добре. Понеделник след обяд е. Трудно е да се съберат в залата всички колеги. Бих искала да приветствам горещо с добре дошли нашите специални гости. Вие всички добре познавате Кен Лоуч. Той е наш специален гост на днешното заседание – Селин Шама. Тя участва в наградата Лукс с група момичета, един чудесен филм през 2014 година. А сред нас е също така и Андреа Сегре, италиански режисьор, който представи един филм, който спечели награда за Лукс през 2012 година. За нас е удоволствие да приветстваме с добре дошла и госпожа Дорис Пак. Тя е бивш председател на нашата комисия, но е и един вид майката на наградата Лукс – Сега тя играе ролята на координатор на наградата Лукс, задача, която бе поставена от председателя Шуц. Сега ще продължа на италиански. Бих искала да кажа, че за нас е изключителна чест, а и сме изключително развълнувани да посрещнем тук сред нас толкова високопоставени гости в европейското кино. Най-напред бих искала да отдам почет на един голям режисьор, Андреас Жважда, който ни напусна днес на 90 години. Това е един голям полски режисьор, който по своя стил, в който използваше много алегории, представляваше един глас, призоваващ за свобода. Той разглеждаше историята на източна Европа след Втората световна война. 76-та година той получи награда Златната палма с един от своите филми. Той живееше в Варшава и по напълно символичен и духовно извисен начин успя да прокара своето послание. Той получи Оскар за цялостна дейност през 2000-та и 2006 година, както и Златната мечка на фестивала в Берлин. Това са някои от е, жалоните на неговия живот – мисля, че беше уместно да напомним неговото творчество, защото той наистина беше една знаменита личност в европейското кино. Най-малкото, което можем да направим е да го аплодираме. Подарси che dopo vedremo ала парламентарио на пик. може би бихме могли да пуснем едно кратко видео в негова памет в парламентариума. Скъпи гости, тази година е специална, защото честваме 10 годишнината от наградата Лукс, награда в областта на киното, създадена от Европейския парламент с цел да се потърси едно по-богато европейско кино. Говорим за разнообразие, но и за споделяне на едината европейска култура, която всички ние споделяме в Европа. В това европейско кино се отразява и съвременна Европа. Тази година решихме да честваме 10 годишнината с а, няколко гости, сред които Кен Лоуч, който два пъти е получавал златната палма. Бих искала да му благодаря, както на него, така и на двамата други режисьори, които се присъединиха към нас. Нашето заседание се излъчва директно в интернет, както и по Web Cinema. Наградата Лукс отразява значението, което придава Европейския парламент на богатството на европейското кино. Ние отдаваме значимото на творческия език – Филмите са с субтитри на 24-те официални езика на Европейския съюз. По този начин ние оставаме обединени в многообразието. Филмите могат да бъдат излъчени във всички държави членки. Голям брой млади творци и независими киносалони успяха да получат гласност и в държави, различни от тяхната държава на происход. Някои филми се радваха на широк успех дори извън европейските граници. След малко ще чуем нашите гости. Но това, което можем да кажем, най-малкото, което можем да кажем е, че тези филми получиха гласност извън границите на Европейския съюз. Освен наградата Лукс, тези филми, като Аида, например, получиха и други награди. През последните години, благодарение на участието на всеки един в тази зала и благодарение на персонала, който лично се зае с наградата Лукс, наградата Лукс можа да се развие главоломно. 50 държави възнамеряваха да представят филм на тази годишната награда. Филмите финалисти се излъчват, включително и тук в Европейския парламент. Филмите много често са съвместна дейност на няколко държави като например Тимерман и Животът ми като тиквичка. Както знаете, европейските депутати ще имат възможност да гласуват, като лауреатите ще бъдат представени на 23 в Страсбург. Наградата Лукс се представя също така и на други кинофестивали в Кан, в Венеция. Много от филмите, които получават наградата Лукс, участват и в други кинофестивали. Тук има пет млади режисьора. Моля ви, станете, за да ви видим, да ви видим, че вие съществувате. Моля, аплодирайте ги. Това са млади хора, които разпространяват европейското кино тук в Европа. Благодаря ви. Днес на площада пред Европейския парламент сте имали възможност да видите обявлението за филмите, които са номинирани за наградата Лукс. Имаше големи афиши, сред които 100 филма, които нямат име. Това само показва колко много се разви наградата Лукс през последните години. Филмите ще се излучват едновременно в 28 държави, членки едновременно. Ще има субтитри на 24-те официални езика. В киногале... Това е по инициатива на киногалерията в Брюксел. Виждате как киното по призвание надскача националните граници. Ето защо и ние бихме искали да насърчим независимото кино. Това е необходимо, за да се създаде истинско пространство на европейското кино. По този начин ще насърчим европейската киноиндустрия. Наградата Лукс позволи да се насочи вниманието към независимото кино, към някои е, лично изживяни истории, към европейската история. Европа е в етична и културна криза, но също и в социална такава. Глобализацията, предизвикателствата в областта на културата – неравенството, безработицата сред младите хора, дискриминацията, големите очаквания, големите надежди за една Европа, която да отговаря на очакванията на всички, са все теми, които могат да бъдат разгледани през призмата на киното. По този начин всички ние се запознаваме с интересни аспекти, които не винаги можем да съзрем сами. Бихме искали да инвестираме в европейското кино. Това е наложително, ако желаем да построим тази Европа, към която се стремим. В заключение бих искала да кажа, че съм изключително щастлива, че въпреки, че като че ли на пръв поглед Европа забравя киното, председателят Юнкер заяви, че перлите в короната са именно тези филми. Това си е истинско признание за приноса на европейските режисьори, приноса им към културното многообразие. На следващо място през последните години европейското кино позна отлични резултати. 800 000 билета бяха продадени в киносалоните. 30% от излъчваните в европейските киносалони филми са с европейски происход. Това стана възможно благодарение на програмата Медия. Бихме искали чрез нея да продължим да насърчаваме за снимането и излъчването на европейски филми. Може да си представите колко е трудна задачата, пред която са изправени сценаристите, режисьората, хората а, като вас. Вашата задача е и от етично естество – Днес трябва да изграждаме мостове, за да можем да се разбираме, да водим диалог, да се опознаем. Европа желае в някои части на Европа, като например в вашата държава, уважаеми господин Кен Лоуч, е, започва да се изграждат огради, а вашата държава дори желая да напусне Европейския съюз. За тези за които битката продължава в Европа, се надяваме, че нещата ще се подобрят. Надяваме се, че културата ще си остане тази сфера, която да ни позволи да споделяме единни ценности и да спазваме основните човешки права. Сега незабавно ще ви дам думата, защото с нетърпение очакваме вашето изказване. Колегите, които желаят да вземат думата, ще имат тази възможност, след което може да се обозначите. Ще попитаме госпожа Дорис пак дали би искала да зададе въпрос на някой от гостите ни, господин Лоуч, госпожа Сиама, господин Сегре. Заповядайте, господин Лоуч. Thank you. And, um, thank you. Благодаря. Благодаря ви и за поканата. Благодаря и за тази привилегия да мога да ви да кажа няколко думи пред вас. Малко съм стреснат от е, е, тази е, голяма аудитория. Първо да кажа, аз едва сега научих за кончената на Анджай Вайда от вас и бих искал наистина да отдам почет на този велик, голям режисьор, за мен и приятелите, които е, се е, вълнуват за европейското кино, той беше един от големите майстори, който отразяваше до голяма степен това, което се случваше в Польша, но е, говори и от името на човечеството. Наистина той беше вдъхновение за тези, които работят в областта на европейското кино. С Богом, Анджей Вайда. Мисля наистина, че е много уместно а, името на наградата Лукс, Лакс, светлина. Светлината е основен елемент от киното, е, цел, цело лентата, на която снимат филмите. А, отразява светлината, но а, филмите и хвърлят светлина върху а, истории, образи, характери или казват неща, които, които осветяват а, и хвърлят светлина върху а, обществения а, дискурс. Така че светлината е основен елемент от киното. Важно е, защото всъщност стойностите на просветлението са сега под е, заплаха и е, отдаването на, на приоритет на разума е, е пред е, сляпата вяра е нещо, което трябва да отстояваме. И във всичко това светлината и просвещението е, са неща, е, които трябва да ни занимават. И е, съм убеден, че и хората е, у дома, мнозина споделя това мнение съжаление не всички. Това, което ако трябва да правим добри филми, всъщност киното трябва на киното му трябва топлина, то трябва да излъчат топ, тополи, топлота е, към нашия е, събрат човек. Понякога, разбира се, от екрана трябва да е, се излъчва и гняв. Е, понякога сме е, и гневни с нещата, които стават. Но светлината трябва да осветява добри, положителни неща. Искам да кажа няколко неща. Ще поговоря малко за киното и какво може да постигне киното и по-конкретно какво е, при кинопроизводството в Великобритания може и, и е, британската индустрия може да, да, да постигне е, и какво очаква от европейските институции, дали ще го получим, не знаем. Да кажа, ще кажа нещо и за проблема, дилемата на левите е, във връзка с референдума в Великобритания, защото аз мисля, че е, посланията им бяха е, зле разбрани и не адекватно, не, невярно предадени. И е, тук е, навлизам в доста спорна, доста така е, дълбоки води, е, като е, ви предоставям е, вести от е, моята страна, които може би не са предадени точно така от медиите и, и пресата. Аз ще се опитам да ви кажа какво е, е, действително става там, което може би е различно от това, което чувате от медиите. Така или иначе, може би ще ви е интересно. И така, киното. Каквото и да говорим за киното, то е най- великолепната, най-прекрасната, най-невероятната медия. Е, и можем да го кажем, защото ние се вълнуваме. Е, нас не интересува и формата, и, и начина на, на и, и съдържанието. И това е нещо прекрасно. Там се съдържа драма, истории, конфликти, решаване на конфликти и всичко се съдържа. Е, той е и един вид изобразително изкуство, той е визуално изкуство, е, предава е, посланието си чрез образи. Може да бъде и творчески, да дава подем на, на, на, на творческия гений, да стига до сюрреализъм, може да бъде и много да отразява богато въображение. Във всички случаи това наистина е най-изключителната е, форма, е, е, най-изключителен вид изкуство. Но разбира се, страда и от проблеми. Един от проблемите е, че повече от другите форми на е превърнато в стока, и на него се гледа като на стока и инвестиция и всъщност доста скъпа инвестиция често случаи. И хората, които правят тази инвестиция, гледат продукта под лупа с особено внимание, така че комуникацията се предопределя от факта, че това е инвестиция и колкото е по-голяма инвестицията, толкова по-малко почтеност е, има в е, нейното представяне, защото е, се предопределящо е именно фактори и стоеността на инвестицията, не историите, които предават. Значи, когато гледате филми, винаги мислете в тази посока. До каква степен този филм е направен с цел да бъде стока и до каква степен целта е да да, да сподели с вас някакви образи, шега, е, история, е, някаква, ако щете, е, полет на въображението. Сега фактът факт е, че ние сме колонизирани. Колонизирани сме от американската култура. Разбира се, влиянието е различно в отделните зли. Ние страдаме особено, тъй като според тях ние имаме общ език говорим един и същ език, е, което се явява проблем за нас. И както всички знаете, както знаете от други примери, е, е, САЩ не обичат гражданите, обичат не обичат партньори, те искат субекти, те търсят клиенти или субекти. Така че този вид колонизация е нещо, което не трябва да забравяме, когато говорим и за кино. Другата е, обща констатация за европейските филми е, че славата на европейското кино е, се крие в неговото богатство и е, разнообразие, изключително богатство на традиции за мен, например, италианските следвоенни филми си, изиграха особено важна роля, както и чешките филми от 60-те години, но както и е, филмите от Източна Европа, френските прекрасни филми, испански, скандинавски филми, германски филми, белгийски. Е, филми от цяла Европа. Е, всеки отразява различна традиция, различен стил, различен, мотив, различен мотивация и стил. И, и е, това трябва да отстояваме именно. Е, това разнообразие и богатство. Още нещо ще кажа и няма да се спирам, защото другите знаят сигурно повече от мен. Но колкото до, до връзката между киното и напускането ни на Европейския съюз, на Обединеното кралство, различни е, институции подпомагат европейското кино. Но никоя не е стигнало достатъчно далеч. Всички излизат с е, чудесни идеи, е, всичко това е чудесно, но ръцете им са вързани едно от организациите, които ще напуснем сега е Creative Europe, която влага средства в разработване на, на сценарии и разпространение на филморазпространение. разпространение ние получавахме помощ от Creative Europe и напуснем ли, ще загубим тази помощ, освен ако разбира се не си плащаме е, внос, за да останем е, членове на тази е, организация и според мен трябва да го направим. Другата Маш, която инвестира в финансиране на кинопродукции, ние участвахме, торите ни из, извадиха през 99-та е, е, и е, наистина, когато се водят преговори, би трябвало да настояваме да се върнем в нея. Те няма да го направят, но ние трябва. Съвместни продукции и договора за такива съществува, но и те ще пострадат, защото много от съвместните продукции, копродукциите, зависят от всъщност е, е, продуцентите получават е, данъчна отстъпка от правителството си за такъв вид продукции. Това е, ще зависи от това дали някои е, кинодейци, които участват във филма, използват е, стоки и услуги. Например, имаме много добри отношения в това, връзки в това отношение с Белгия, белгийски киноработници, които са чудесни. Те ни носят шоколади, Жак, записи на Жак Брел и което най-хубаво идват със своето въображение и творчески устрем. И ние обичаме да работим с тях. Но белгийските копродукции продукции функционират, защото тези дружества имат полза. Ако те не могат да дойдат при нас, ако трябва да попълват разни формуляри, милион документи, това няма да проработи и ще пропаднат и копродукциите, което е лошо огромна културна полза има от работата с хора в, отдел, в различни страни. Ние се учим един от друг, е, създаваме приятелски връзки, е, гледаме на света през лични очи. От това също има полза. И сега е, перспективата да се свием обратно в собствените си черупки е ужас, отчаяваща и, и, и погрешна. И чух един слух, тази седмица си мислих за европейските въпроси, готвейки се за това изпитание и чух и доста лош слух, че някои европейски комисари е, искат да гледат на Европа, да третират Европа като един, едно цяло е, по отношение продажбите на филми. Това би било е, крайно е, глупаво. Е, вярно ли е? Кажете ми, че, че не е вярно. Би било ужасно глупаво, защото то ще работи срещу е, това разнообразие и богатство. Защото ако продаваш на цялата територия, как ще защитиш чешки език, как ще защитиш е, италиански испански, белгийски, всички различни езици. Има а, а езиците са нашата история. Език е нашата самоличност и трябва да го отстояваме. Не трябва да сложим всичко в кюпа, като а, под общата, е, общия етикет европейско. Та, толкова за киното. Сега Другото, за което исках да поговоря, беше референдума и това е, ужасно изпитание, през което е, минахме. Първо, е, съществува един мит, който искам да разбия мита, за който хората ми говорят или който описват от мен е, че Британия, Великобритания е гласувала за напускане, поради, защото работническата класа били расисти. Нищо не е по-невярно. Две трети от гласовете за напускане са от десните партии, от торите там. Една трета лейбаристите и е, съвсем разбираемо е, че това е от райони, където е, са отмрели старите е, промишлени производства, нищо не ги замества, хората работят, са безработни, агенциите работят, няма никаква сигурност, хората са отчуждени, изоставени, забравени, политиците не ги чуват, никой не се интересува от тях и каквото казват политиците, ние ще направим обратното, казват те. там дойдоха е, много гласове, но това не е мнозинството. Мнозинството, което ни изведе от Европа е, е десницата. Да няма съмнение по този въпрос. Но левицата е, е, е изправена пред следната дилема. Говоря за сериозната левица, не за, за е, социал-демократите. Сериозната левица е, има, е изправена пред е, дилемата, следната дилема – истинската левица. Дилемата бе следната. Оставаме ли в една организация, която е дясно ориентирана, която почива върху необоздана корпор... безконтролна корпоративна власт или напускаме и напускаме не само тези в Европейския съюз, но и се изправяме пред това правителство в Великобритания, което отива още по-надясно от всякаква дясна група в Европейския съюз. Това е проблема на левите и това е дилемата. В известен смисъл това е тактически въпрос. Значи, е, е, врага е неолиберализма и това, до което той води, как ще се борим с него, вътре и вън. И мисля, че в, в това, което чувам аз, пък от, от хората, които говорят по нашата телевизия, както и големите имена от Европейския съюз, те не признават това въобще. И в общественият говорене на тази тема също не се признава тази, това. Става дума за е, изцяло е, този ход бе доминиран от е, десницата и бе поставен въпрос така. Искаме ли да си върнем независимостта или да бъдем под гласници на брюкселските бюрократи. И това е глупостта. Нивото на, на, на дебата беше на, на, на ниво а, детска градина. Какво а, сериозната дискусия е, сериозният въпрос е, а, какво искат хората, как можем да направим а, Европа такава, а, че хората в нея да живеят а, съвместно с своето достоинство, с своята прилична работа, с, а, с а, възможността да отглеждат а, и правят семейство. Е, Европа, в която всеки пази своето достоинство. Този е, дискурс остана на страна. Той, той бе е, пренебрегнат. Защото въпросът бе поставен така. Ако останем в Европа, сега ще видя цитата, за да съм точен. Какви са документите за... Е, е, а, имам преди договор за функционирането на Европейския съюз, член 119. Е, От държавите се иска да приемат, цитирам, економическа политика, която се води според принципите на свободна пазарна економика и свободна конкуренция. Друг член действа според принципите на отворения пазар и свободна конкуренция. И ако смятаме, че това са просто думи и останали някъде е, на хартия, не е така. Това е, е, трябва да отразява всички аспекти на економиката в Европа. Потърсих е, е, друг документ, така наречен четвърти железопътен пакет. Аз е, попаднах на документи свързани с него, вероятно вие сте запознати, аз не знаех. Е, това, тук става дума за връщането на железопътните линии в публични, като публична собственост. Не говоря за Великобритания, там е пълен провал. Ако имаш билет за една, една компания, не можеш да се качиш на влака на друга компания и така нататък плащаме повече субсидии на частните железопътни компании, отколкото е, някога сме плащали за държавните е, ЖП, е, държавния ЖП транспорт. Непрекъснато се води битка между е, една дружество и поддръжниците е, и, и а, е, а, тези, които отговарят за поддръжката, собствениците, които отговарят за поддръжката, които са подоставчици, подизпълнители. Това доведе до много злополуки по железопътните линии. И тук се казва, че железопътните услуги трябва да са открити за публичен сектор Същото се отнася до почтенските услуги, до е, общинските е, услуги, електричество, водоснабдяване. Е, имате ли, е, ако е, директно ви се спуска водата от държавно дружество, къде е конкуренцията? Е, жилището настаняване строят се луксозни апартаменти, а броя на бездомните се увеличава. И а, няма смисъл, трябва публични инвестиции, за да има дом за, покрив за всеки. ТТИП, ТИТИП, предполагам, че вече е мъртв в този договор, но говори се за него, дори да е мъртъв. Мисля, че с канадците такъв договор е подписан, където и според него демократично избраните ще бъдат обект на капризите на големите многонационални корпорации и разбира се, това се под е, е доказва, това се е, от решенията на европейските съдилища, редица съдебни решения налагат правото на, на корпорациите върху правата на, на работещите, ограничават просъюзите действия и е, ограничават възможността за колективно договаряне е, и създават се възможности за подкопаване на, на, синдикални споразумения в договори в дадена страна. как това е дилемата на, на, на, леви, на левицата и тя е сериозна. Фактът е, че Европейския съюз е, е, е принуден от идеологически съображения да следва тази неолиберална програма. Това е сегашната практика, подплатена от много документи и сякаш е, като а, е, а, е, мото изписано на, на Клейморска скала е това. а, а това е всъщност а, лоша економическа организация, която работи против интересите на работническата класа. Това беше наистина, ставаше дума за едно тактическо решение. Какви са резултати този нелиберална Европа? Предполагам, че някои се гордеят с това, масова безработица, младежка безработица близо 20%, правата на крайно десните е, е, се увеличават, властта им расте. Предполагам, че и тук има крайно десни. Е, Найджел Фараш сега е доста зет. Мисля, че пътува на посещение в Нью Йорк. Не му е лесно. Сигурно съм, че не е тук в момента. Но нека да вземем примери, например, Гърция и ужасното съдба, която сполетя гърците с един е, дълг, който никога не могат да изплатят е, и са принудени да продават е, публичните имущество, за да успокоят големите корпорации, които ще присвоят богатството на гръцкия народ. Е, сега, новините от Великобритания, може би не сте е, чували е, точно е, такива новини. В Обединеното кралство имаме едно общество, което е гневно, разочаровано, отчуждено и разделено. Да, има единия фактор е масовата безработица, но извън това имаме 5,5 милиона души, които са на частична работа, работят един-два дни в седмицата. Не, не попадат в статистиката за безработни, но те едва преживяват. Често е, зависят от държавни помощи, за да оцелеят пет и половина са с такива договори. Други с а, а, не, нестабилни а, договори. А, някои а, получава три дни, договор за три дни в седмицата, в останал, може седмици не следва да работи, но трябва да е винаги на разположение. Споменах жилищното настаняване, бездомните. В Лондон, както вероятно знаете, работници е, не могат да, да е, нямат къде да живеят, защото найемите са много високи. Е, говорих с учител, начален учител от преди два дни, който трябва да напусне Лондон, да живее тя, извинете, която сега живее на мили от Лондон, защото не може да си позволи найема в Лондон, защото е, жилищния пазарът в Лондон, строи луксозни апартаменти, които ако минете вече ще видите, че са тъмни, никой не живее в тях, защото това е, това е, то, те са строени за инвестиция. Един апартамент се продава за 15 милиона лири стерлинги. Това е пазара жилищ, на жилища в е, Лондон. Преподаватели, е, пожарникари, медицински сестри е, трябва да из, напускат Лондон и се отдалечават на десетки и стотици мили, защото не могат да си го позволят. Е, почти свършвам. Е, още един въпрос, е, може би въпрос към вас, може би някой от вас знае отговора Ние сме една страна на, на големи контрасти и е, е, огромно неравенство. Директорите получават, е, са получили близо 50%, 50% е, е, е, е доходите на, на директори на предприятия са нас и 50% на, на работниците почти нула. Има директор, който може да полу... за 45 минути печели това, което един работник печели е, в годината. Това е средна надница за година, не, не е, ми, минималната. Огромно е, ни е, контрасти. Е, имаме страна, е, в която са разпространени така наречите фудбанкс, е, хранителни банки, е, е, столове за бездомните. Ние не знаехме какво означава това понятие до преди няколко години. 1,5 милиона такива пакети хранителни бяха раздани миналата година. Почти половин милион за деца от така наречените столове за бедни. от е, тези мерки на економии хората е, е, ограниченията са, следва, след, шест пъти повече е, е, страдат работниците и когато е, хора като Тереза Мей казват, че политиката им насочена към интересите на работниците, това е просто смехотворно. Хората, които са на дъното, те са най-уязвими. Това са хората, които имат най-отчаяна нужда от помощ. Хора, които са твърде болни, но им се казва, че трябва да работят. Това е наистина едно съвсем е, съзнателно жестоко решение, е, защото се внушава, че ако си беден, е, твой си е проблема. Ако нямаш покрив над главата, твой, твоя е вината имаше един случай с един човек, който получил инфаркт, не можел да работи когато е, атестацията, която му дава е, е, в момента, в който той е пред комисия, по интервюто с комисията ТЕЛК, той получава нов удар. Не може да попълни, да попълни формуляра, така че е наказан за това, че не е успял да попълни формуляра, макар че е получил пристъп в момента, в който е трябвало да попълни. Това е факта, това е реалният живот за стотици и милиони региони. Е, така че гордеем ли се с успеха е, неолиберална Европа или неолиберална Великобритания? Едва ли. Но това е, ето, контекста на нашите филми нашата отговорност като е, кинотворци е една, единствена, да казваме истината. И нещо друго, което исках да кажа, може би то ще изникне във въпросите. Това е за пръв път в, в живота ми и в историята на Лейбористската партия имаме мъж, който наистина отстоява интересите на работническата класа. Той ще се опита да ограничи е, вредното влияние на капитала и корпорациите. Той е първият лейбаристски водач, който е, застава на е, предните редици с стъчкуващите, редом с стъчкуващите. Представете си, лейбаристската партия никога не е имала водач, лейбарис, който е, се е, е стъчкувал заедно с работниците. Изключителен момент. Ето защо няма да чуете нито една положителна дума в негова полза от британската преса, от BBC или от ITV. Така че от мен е, да знаете, че той е чудесен човек е, и е изключителна възможност, е, ако имаше действителен избор. Затова няма да чуете нито една добра дума за него от власт имеещите, просто защото той е трън в очите. И да свърша в, в дневника си имам редица, съм си записал много цитати. Тук е един, който може да послужи за мото на, за филм, на всеки, който се опита да работи в нашия бизнес. Това е цитат от Брехт. Мисля, че не е добър превод на английски всеки, който говори германски, е, немски като първи език, е, да ме е, моля да ме извини за доста тромовия превод на този велик социалист и поет, но той не писа следното. Винаги съм смятал, че най-простичките думи трябва да излезат да, да, на повърхността. Когато казвам на какво приличат нещата, това ще, ще разбие сърцата на всички. И ако ще, това, че ще се провалиш, ако не се бориш, ще пропаднеш, ако не се бориш, мисля, че е ясно за всички. Благодаря. Благодаря, Кен Лоуч. Благодаря за тази вдъхновена реч. Мисля, че действително ви предоставихме подходящата трибуна, е, именно да казвате истината, когато сте представител на филмовата трибуна. Вие говорихте свободно, вдъхновяващо, с голяма сила. Относно причините защо киното трябва да бъде свободно в избора си на изкъсни в тази комисия, в целия парламент се борим за културното многообразие и характеристиките по места да могат да процъфтяват, да има по-добър достъп до културата на гражданите и за гражданите. Освен това, ние бихме искали културно езиково многообразие да съществува и да бъде признато като културно богатство на Европа. И отрасъла също трябва да подходи по този начин. Така трябва да гледаме и на целия свят. Не би трябвало тук да се възприеме пазарния подход. И наистина а, е, либерализма в този смисъл е голямо предизвикателство. А, зная, че наистина философията зад договорите са насочени към социалната, социалната пазарна економика и това е неолиберален подход. Има много разисквания, които се водят в парламента. Различните политически групи също стояват подобни принципи. Например, при е, командироването на работниците в момента е, и изискваме от комисията да гарантира социална справедливост в рамките на този пакет. Много мерки, според нас, застрашават социалното сплутение, увеличават а, бедността, т.е. има различни подходи и тук в парламента има изключително горещи дебати, отстояват се различни позиции, хората се изразяват по различен начин. Наистина всички знаете какви са предизвикателствата, пред които ние сме изправени а, в а, този парламент. Ние бихме искали да има социално благосъстояние и да защитаваме отстояваме този принцип, да има растеж, да помогнем на бъдещото поколение, да има символи на надеждата. А за несправедливостта, за който вие говорите, да, ние знаем, съзнаваме всичко това, но сме на мнение, че политиката наистина трябва да назове проблема, но трябва да има коража, трябва да може да създаде и надеждата, да вдъхне надеждата за Европа. По-рано имаше времена, в което неолиберализмът преобладаваше, може би, но сега има многообразие на нашите позиции, включително и в тази област. Аз е, не искам в момента наистина да навлезам в този сериозен политически дебат, но много благодаря. Понякога се чувствам, може би, неловко, като чуем тези а, е, гневни думи. Те ни напомнят за нашето призвание. Благодаря ви за всичко това. Сега ще дам думата на Дори Спа. Благодаря, че е днес сред нас. Много сме работили с Дорис в рамките на наградата Люкс. Моля, Дорис, Заповядай, след което ще чуем и останалите двама режисьори. Благодаря. Аз се срещах с Кен Лоуч преди 5 години. От тогава не е мръднал. Не, е се, не се е променил. Наистина, е, знайно с съпругата му прекарахме една чудесна вечер, говорихме за социализъм, е, говорихме много за социалистите. Сега, това не е мястото, е, където би трябвало да, да е, спорим. Някои от нещата, които казах, е, каза той е, вярно, но да се стовари всичко на главата на Европейския съюз не е, не е правилно ние можем да, да... Той не вижда всичко, което ние правим. Той вижда лошите неща, затова не бих е, искала да продължа в този дух. Това е наша тема за спор. Имаме двама души, които са много важни тук. Седи Шарма и друг, който е, е направи е, чудесен филм Лабон Тефи, Андре Сегр, който веднъж победи със своя филм Йосоно. И аз а, а, а, видях филма и на Кен Лоуч а, в Кан. А, всички тези филми третират социални проблеми и а, е, наистина грабват сърцето на хората, които ги гледат. Но, за съжаление, е, филмите, ако са италиански, немски или е, естонски, не са разбираеми, просто защото езиците са различни. И това беше и идеята, и духа на тази наглада, награда Лук Лукс да се из, изберат е, три филма, не от парламента, от е, хора в, е, от киносалите, разбира се. Е, и наистина е, филмите, които са избрани тази година са е, прекрасни. Въпросът е, е дали е, ще видим е, тези филми. Филма на Кен Лоуч не мога да си представя, че ще събере голяма публика. Просто защото той е, отправя едно много специфично послание. И ако няма субтитри на немски, френски или полски, той няма да се гледа. И тук бих се, се обърнал към колегата Силия Шарма е, е, разбрах, че има онлайн платформа, обявила е такава платформа, където филми, които не се показват в кината или пък нямат съответно субтитри, тази платформа с образователна цел предлага филми на своите колеги. Бихте ли казали няколко думи за тази инициатива? Добър ден. Това е не само образователна платформа, тя е по поискване. Виртуална платформа, кино такава, която се зароди във Франция по инициатива на един режисьор и на един економически партньор. Идеята беше да създадем кинематека, в която да има филми от 20 век – които са обект на филмовото наследство. Като всеки режисьор от своя страна, нещо, което ме помоли Кен Лоуча, той ме помоли да му представя списък с тези режисьори, та всеки режисьор представя своите 50 любими филма, които ще представи и ще режисира. Това е разликата между киното днес и в миналото – не става въпрос за филми, които никой никъде не може да а, намери, а, филми, които фигурират върху една или друга платформа. В този случай ние искахме да заменим алгоритмите и режисьорите да бъдат тези, които да говорят за любимите си филми. Така че да, има образователна цел, но най-вече става въпрос за разпространяване на културното наследство. Скоро най-вероятно ще има такава платформа в Италия, в Белгия. Към момента обаче все още не сме ориентирани към пазара, но имаме такава идея. с което отговорих на въпроса. Äh, Благодаря, Селин. Бих искала да се обърна и към Андре по, с подобен въпрос. Доколкото зная, вие проявявате особен интерес към документалните филми но за съжаление документалните филми не се разпространяват така, както е, е, художествените филми. Ето защо успя, ти, ти успя всъщност да си е, така, е, намериш една е, независима формула, за да, чрез която да можеш да покажеш на по-голям брой зрители е, е, филмите си. Благодаря на всички. Благодаря. Да, позволете да споделя следното. Вече няколко години Документалните филми са изключително популярни, имат голям успех на международните филмови фестивали и имат своя публика, особено сред младите хора. Всъщност, според мен, наистина има вече едно размиване на ясната граница между игрални филми и документални филми. Е, тази граница много често се прекрачва. Е, едни обикновени хора стават великолепни актьори, а великолепни актьори се обръщат в обикновени хора и ние винаги е, се позоваваме на реалността, когато създаваме своите истории, което ни дава възможност да говорим за реалността, но правим крачка и отвъд реалното. Интересното, важното е, че хората ги гледат и това е смисъл на нашата работа. Наистина, това е във връзка изказаното от Кен Лауч. Важно е да говорим не само за филмите, но и за економическата система, в която живеем. Има огромно неравенство, което съществува, включително и при разпределението на филмите. И всичко това е свързано и с двойствения характер на явлението кино а, самото създаване, производството на филми и въздействието от друга страна. И а, м, изключително важно е, а, че когато става въпрос за модела на разпределение, модела за финансиране, понякога това може да бъде унищожаващо самия филм. А, да ви разкажа какво точно имам предвид, да мога илю... да иллюстрирам идеята си. Не мога да кажа какви са имената на хората, ще ги, а, няма да ги споделя с вас, ще ги скрия. Не само защото не съм получил тяхното разрешение да разкажа тяхната личната история пред Европейския парламент, а по-конкретно, защото много трудно ще бъде самите те да се изправят пред обществеността и да споделят своята история. Двама млади хора, които през последните месеци а, спасиха киното в един малък град от 10 000 жители в Италия. Би трябвало да им издигнат статуи те са млади, а пък с успяха да спасят киното в града си. Изключително постижение, културно постижение. Защо са го направили ли ми? Защото а, обичат киното. Единият е инженер, граждански инженер, другият е данъчен служител. Но им харесва киното и са решили, че искат да спасят киното си, което щяло да бъде закрито управлявало се от е, местната църква, но просто не им стигали средствата. И те се заели. Решили се, че киното трябва да съществува и то безплатно. И е, когато са успели да наберат средства в града, да се измислят начин по който да е, спасят киното, е, може би е, това е един модел на економиката на споделянето. Те са намерили хора, които да могат да почистят съответно салона, да поправят прожекционния апарат и е, след това са започнали да мислят точно кои филми да започнат да излъчват. Те самите имат семейство, децата им казали. Ами, дете, може ли да гледаме последните рисувани филмчета? На Дисни, например. Ми да, защо не? Обадили се на а, диспатрибутора, съответно в Италия. новия филм «Да открием Дори». за него оставало въпрос и дистрибутор казва, ми да, разбира се. Разпространяващата компания казва, ако искате да излъчвате наши филми, например в събота и неделя, за семействата и децата – Можете, но тогава трябва да ги излъчвате е, всеки ден. Ако не, ще трябва да платите глоба от 5000. А не, искаме само събота и неделя да излъчваме детските филмчета, а след това искаме да излъчваме и документални филми. Необходимо е да се спазват обаче от друга страна, казали от фирмата, договорните условия. И а, е, в крайна сметка аз успях да се срещна с тях, защото се излъчва моя филм в една сряда и ми разказаха своята история. Казаха ми, ето, това е един много прост модел, който споделям пред вас. Това ни казаха. Защо няма място, където да не можем да оповестим неправдата? Защо да няма някаква трибуна, на която да кажем, това е неправилно, защо да не можем да показваме тези филми безплатни? А, е, тук става въпрос за един принцип – какво хората искат или не искат да се излъчва в кината. Ето това е един форум, форум, който можем да използваме, за да говорим за подобни проблеми. Защото всичко това е свързано и с други а, а, неравенства, на които ставаме свидетели. През последните няколко години обикалях Италия с филмите си, разговарях с зрителите, разговарях с хората и всички казват, че всички участват в неравна битка. Ако някой ги подкрепи в битката срещу, да речем, дистрибуцията на филмите Fox или Дисни или проче, може да има, разбира се, един телефон, на който може да се обадят и да изкаже своето недоволство, но те не го правят. Така че, как може да съществува разнообразие във филмите? Ние създаваме нови идеи, има дистрибутори, но някой трябва да ги подкрепи. Ако не се променят правилата, винаги пазара ще бъде водещ. Благодаря. Госпожа Пак, благодаря. Изключително вълнуващо е това, което ни разказахте Както и Кен Лоуч разказа нещо вълнуващо ми пред него, искам да кажа следното. Ние разполагаме с структурните фондове. Те, например, се бяха използвани и се използват в Полша, за да се спасят кина, да се цифровизират филми. Това са кина обикновено в откъснати, отдалечени места, които нямат нужното оборудване от най-съвременни технологични средства, така че културата работи съвместно, вклюс с економически интерес, да се получи нещо наистина, наистина към такива цели, не точно както вие казахте, високо хуманни, но в крайна сметка се стига до положително решение. Кен Лоуч също така е, каза, че е, най-последните от филмите му могат да се е, излъчват безплатно. Всеки, който желая да направи това, може да го направи безплатно. Ето, това е прекрасно, прекрасна инициатива. Той може да си го позволи. А, вероятно господин Сегре и госпожа Сияма надали могат да си го позволят, но в крайна сметка не са длъжни да възприемат подобна стъпка. Но това е една изключителна стъпка. Много благодаря, госпожо председател. Благодаря ви. Председател. Благодаря. Първо, благодаря за уточнението, което внесохте. Господин Сегре, вие говорихте за една конкретна ситуация в нашата страна, в Италия, а пък Европейския парламент прие всъщност един закон, който ще защитава историческите кина. Това ще бъде валидно за различни места трябва да намерим действително правилните економически модели, е, за да може да има подобно разпределение на творби, които, които са качествени. Според мен националните органи могат да бъдат лостовете, е, които ще ни помогнат да се разбие тези монополи. И нека да не забравяме европейското измерение. Сега обръщам се към колегите. Дали желаете думата? Господин Малтезе. Примера Трупеле. После госпожа Трупел. Госпожа Трупел. Ще започна първо с благодарност към господин Кен Лоуч. Наистина е изключително вдъхновяваща реч, особено когато говорихте за светлината. Понякога, понякога става е, хладна и е нужно да малко е позаграем. Нужно е да има е, топлина. И благодаря много. Много ни хареса всичко това точно в е, този форум в Европейския парламент. Е, е, изключително важно е да има тази страст, страст към изкуството, за да можем да стигнем до граждан гражданите, до зрителите и да им представим една различна перспектива. Ако правилно съм разбрал, искам да се спра от казаното що, от вас. Трябва много да внимавам. Разбирам, че искате повече достъп да има към европейски творби, но от друга страна трябва пък да не налагаме европейско разрешение или лицензия, защото американските е, съответно е, фирми ще могат да платят подобен лиценз, а от нас се иска да стигнем до баланс, да може европейското кино да стигне до повече зрители, но без да се разруши изцяло системата и да не се нарушава многообразието. След това, по относно Европейският съюз – Разбирам, че има е, много проблеми е, е, в Обединеното кралство, за които вие говорихте, но сега пък, ако кажете, че европейския модел е само неолиберален, вече се съдържа проблем сам, сам в себе си. има и, и регулирани пазари, да разгледаме банковия съюз, да разгледаме различните политики, например в областта на екологията и изобщо за околната среда, регулирането и регламентирането на пазара. Не бива да забравяме. В противен случай оставаме наистина с впечатлението, което вие казвате, че Европа е неолиберална. Това разрушава обаче истинския модел. Много по-важно е да видим къде не, нещата не вървят в правилната посока. Но е, да видим, че е, и не бива да се подценява факта, че има регламентиран подход към пазарите. Благодаря. Благодаря, председателката. Исках само да кажа, че ние ще трябва да излезем за едно интервю пред Атинанската Итали и телевизия. Много моля да ни извините, затова моля да дойде и да продължи да председателства. Благодаря.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 Благодаря, Дорис. Благодаря, че споменахте нашите кина в Полша, които оцеляха по места благодарение на тази инициатива. Да ви напомня какво се случи с нощи. Големия режисьор Анджей Вайда почина. И ако имате предвид последните му 14 филма, които са известни и в света, и в Полша, те са много значими, и само по тях можем да съдим как може да се лансира европейското кино. Той показва не само миналото на моята страна, Полша, но разкрива много важен елемент във връзка с трансформацията на Полша. Т.е. той е не само голям творец, но той е един а, истински а, будител в обществото. И нещо друго много важно искам да посоча – не само е, с помощта на структурните фондове, но и с помощта на Творческа Европа се подкрепя творческия сектор. Аз лично бях докладчик по въпросите, филмите в цифровата ера. Много е ясно, ние подкрепяме наградата Люкс, защото лансира европейската идея, особено когато има криза на ценности и ставаме свидетели на евроскептицизъм, както виждаме случилото се и в Великобритания. Благодаря. Bitte nicht zum Brexit. Имате думата, само че не говорете за Брексит, моля. Ще се опитам да бъда кратка. Кени и аз преди известно време говорихме на един и същи форум говорихме срещу закриването на женската болница в Ливърпул. Благодаря, Кен. Обичам да. Наистина, аз работих в областта на творческия сектор преди да дойда тук. Наистина, истински социалист говори пред нас. Аз се отказах от живота си в изкуството, за да мога да отстоявам основните си принципи. Аз съм лейбаристка, подкрепям Джереми и съм истински и честен социалист. Благодаря, че отправи това послание тук от този трибуна. Защото много от нещата, които каза, нещата, за които говори, ние знаем. Защото точно това правим тук. А дяволът винаги се крие в подробностите. И работата на един политик и европейски депутат е именно в комисията. Работата, която вършим именно тук, в този форум, в тази комисия ще доведе до наистина различно положение, да се можем да стигнем до общо споразумение с нашите партньори. А най-тъжното нещо, което Обединеното кралство направи, е да обърне гърба си на този диалог – защото ние можем да доведем до промяна тогава, когато сме готови да седнем край масата заедно, съвместно да разискваме проблемите на съвременното общество, глобалното затопляне, всичко това, което говори и Хелга. Именно в парламента, въпреки проблемите, които срещаме с екстремистите, виждате, че има повече жени, феминисти, хора, които вярват, че трябва да се опълчим срещу избягване на плащането на данъците, например. Тук се извършва много повече прогресивна дейност, отколкото в Уестминстер. И проблемите, на които ставаме свидетели в Европа, например Унгария, която загражда границите си, или хора, които не спасяват бежанците в Гърция, това са понякога отделни държави членки, отделни хора. Ние обаче трябва да се борим за Европа, в която вярваме. И това е важното, защото много ни е трудна работата. Изключително трудно ще бъде, когато няма да имаме място тук, за да изразим наистина гласа на левицата. Аз съм част от тази левица. Считам се за такава и аз съм също така и член на политическата група социалисти и демократи. И аз съм убедена, че Европа е за нас, за бъдещите следващите поколения, които идват след нас. Така че е, вие, като е, режисьор, трябва да си вършите работата е, с тази цел. Аз като политик трябва да си свърша моята работа, защото аз вярвам в твор... творчеството, културата. Това е с силите на промяната. Така че тук, в този, на тази платформа, трябва да се борим, както се борихме съвместно и за болницата в Ливърпул. И хора като Джарами, и добре, че ги има все още, които излизат на първа линия в демонстрациите, в протестите, в стачките, редом с синдикатите и най-бедните в обществото. Трябва това да правим съвместно, заедно. Извън парламента ще ни бъде много трудно като британски социалисти да водим тази борба. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Тук обсъждаме британски и социалистическия проблем. Нещата обаче не са, не стоят по един и същ начин навсякъде. Но сега, господин Малтеза имате думата. Мой ред ли? До толкова, доколкото става дума за мен, какво мога да кажа? Изключителна европейска реч произнесохте вие, господин Лоуч. Ние в Италия имаме наистина по сериозни проблеми с ръководството и трябваше да е, изберем и чужденец е, за глава на църквата, както знаете. Но да оставим шегата на страна. Факта, че съюзът става оръжие в ръцете на неолиберализма е едната страна. Но нека да погледнем на положителни аспекти на тази институция, която е демократична, защото е парламент, който е избран от хората и има различен, различен мандат в сравнение от комисията и съвета. Аз съм докладчик именно от моята политическа група за четвъртия пакет в областта на ЖП транспорта. Парламента гласува по много конкретни текстове, много силни, много категорични, устояващи правата и гаранциите на работниците по отношение на тези условия, които трябва да бъдат запазени, гарантирани за работниците, за сигурността на тяхната работа и бъдеще, дори и когато преминават в частни ръце. Обаче, за съжаление, съвета не се съгласи с нашата позиция. И когато говорим за достоинство, това е една от най-важните характеристики на вашето кино, на вашите творби. Вие върнахте достоинството на унези, които са маргинализираните в обществото. Виждаме изключително много човешко достоинство във вашите творби. Трябва обаче да видим и гаранции за хората. Голяма привилегия за мен бе да мога да ви слушам е, вие цитирахте Брехт също така в речта си. Брехт казва нещо, което винаги ми харесва Е, седите от другата страна, защото всички е, места от тази страна вече са заети. Благодаря. Благодаря, господин Малтези. Сега обръщам се към Селин. Желаете ли няколко думи да кажете? След това ще дам думата на Кен. А, а. Ah! Ако желаете. Кажи ни нещо оптимистично. Разбира се. Ще каза нещо оптимистично, нали? За това съм тук. Pour aussi parler du Prelux. <laughs> Euh, за да говорим все пак и за наградата Лукс. Като казахте, че културата трябва да хвърля мостове. Както филмите и литературата, така и киното трябва да хвърлят мостове. Това казахме преди малко, но това не е точно така. Ние които пътуваме с нашите филми из цяла Европа, знаем, че мостовете вече са там. Много е лесно човек да пътува със своя филм. Все едно да обикаляме, да убеждаваме хората, че трябва да имат културен живот, за да разберат Европа. Не, а, не това е проблема. Културните мостове вече са хвърлени. И ние просто пътуваме с нашите филми. Аз пътувах в 10-12 филма с един и същи филм. Изключително простичко е, е човек да стигне до е, хората. Културата вече е създала мостовете. Те вече съществуват, така че не трябва да ги строим. Сега просто по тях трябва да пуснем творбите. Затова е, в това се крие и красотата на наградата Лукс. Защото мислим как да превозваме, да пренасяме тези филми през мостовете, които така или иначе вече съществуват. Исках да кажа още нещичко. Гледаме на културата като на наследство, като на нещо от миналото, но не тя е жива. Тя е жива и днес. И затова трябва да отразява в по-голяма степен днешното общество. Исках да кажа нещо и за жените. 80% от филмите се правят от мъже. Едва 20% от тях са дело на жените във Франция има най-много жени, е, които се занимават с е, филми, но ние сме част от тези 20%. Това е според френската статистика. Истината е, че в е, киноучилищата, в университетите, в тези специалности има много жени, но има един стъклен таван. Дали жените разполагат с по-малко средства и не могат да си позволят да направят филм – 2,8 милиона е сумата, която трябва на една жена за да направи филм, а трябва 4 за мъж. От създаването на Кан 1800 филма са били избирани, от които 68 на жени. Винаги можем да кажем е. Имаше много дълги години, 2012, 2005, 98 година са годините, в които а, имаше жени. Просто има стъклен таван. Това трябва да се знае. И да не забравяме, културата не е свързана с миналото. Тя не принадлежи на галите. Тя е част от днешния живот. Трябва да има повече жени, повече азиаци, повече араби. В тази зала виждам а, а, смес от различни хора, което е чудесно. Наистина удоволствие за мен. Благодаря, Селин. И аз това исках да те попитам, но не ни остана много време. Не беше много оптимистично това, което каза, но все пак ти ни вкара отново на пътя към наградата Лукс, което беше нашата тема. Имаме още 5 минути. Господин Кен Лоуч, заповядайте. Um, Благодаря. Изключително поучителна дискусия. Много ми беше интересно да изслушам казаното от всички. Едно нещо. Филмите не могат да се показват безплатно, защото имат дистрибутори по средата на варигата. Някой ми каза така. Сега, ако имаме предвид интернет, когато някой обаче се оповести, че ги притежава, трябва да ги свалим от интернет. В Великобритания се надяваме, че ще можем да ги излъчваме в конкретни а, общности с много ниска цена на билетите. Е, всъщност целият този въпрос с е, дистрибуцията е нещо много интересно. Инициативите са добри. В нашата страна, в Лондон, може да се гледат европейски филми. Ако сте извън Лондон обаче, не можете. Така че ето това се случва повечето хора няма да могат да гледат филмите, за които говорим сега. И ако сериозно подходим и искаме наистина да има налични европейски филми за всеки достъпни, трябва да помислим как може да е, общините да притежават е, е, кина така, както притежават театри. Да имат е, е програмиране, което да се осъществява не от хора, които се интересуват от е, заведения за бързо хранене, от филми. Това е нещо, което може да се направи. Тоест, кой ще бъде собственика на киното? Това това е нещо много важно. И страни от това. Е, споменахте фестивали. Без фестивали сме загубени, но нещо, което наистина е много тъжно, е, че изглежда е много трудно днес да има фестивал без голяма корпорация, която да го финансира. Защо? очевидно, за да могат да си сложат логото, но в крайна сметка важно е да се знае, че нищо не се случва без големите корпорации да кажат така и така трябва да стане. Просто няма как да се проведе фестивал без голям корп- корпорация, които да присъстват да кажат ето колко централна е тяхната роля в нашата култура. Те не трябва да имат централна роля в нашата култура. Ние трябва да можем да я провеждаме в фестивали, изложби, концерти, без участието на големите корпорации, без тяхната благословие. И е, Европейския съюз е, дали е само изключително неолиберална организация, Ами, е, а, аз просто гледам фактите, вие а, е, имате познанията. Аз чета договорите, споразуменията, решенията на съда и виждам какво се случва и всичко ми изглежда доста неолиберално. Аз мисля, че тук вече трябва да докажете, че не така стоят нещата. Има конкретни решения, които трябва да се вземат, включително и на съда. Основните документи може би трябва да се е, променят и тогава вече няма да кажем, че не е политиката. В страни като Гърция мога да, да кажете на такива страни, можете да не си продавате а, активите на страната. В противен случай няма как да ви повярвам. Ако го направите, тогава аз ще ви повярвам и другите хора като мен ще ви повярват. Сега, що се отнася за частните компании и ЖП транспорта? нещо, което исках да ви прочета. Е един цитат от Уилям Блейк, голям поет, творец, художник, който каза когато съществува идеята за пари, не може да има изкуство, а има само война. Мисля, че е бил прав. Yes, I would like uh, to thank our... Благодаря много е, на нашите гости от сърце. Е, наистина е, виждаме колко отдаден на идеята беше нашия лектор. Дебата беше изключително интересен. Това са европейските дебати по същество. Много благодаря. Благодаря също така на Дорис Пак. Удоволствие да бъдете сред нас. И да ви напомня, колеги, и е, зрители днес недалеч от тук, в 7 без 15, ще бъде откриването на а, е, изложбата а, е, 100 нюанса на светлината. Това е 10-та на честването на наградата Лукс. заместник председателя на Европейския парламент Антонио Таяни ще бъде там и Силвия Коста, председателката на нашата комисия. Горещо ви каним. Заповядайте. Благодаря.